We have discussed this action plan and also the current situation of SMEs with a lot of different stakeholders, individual SME entrepreneurs. I think it's really important for us to also keep in touch with what's going on. И така. Тук се включват и малки и средни предприятия и кредитни организации. Плана на комисията е добър. Тук се предвиждат конкретни мерки. С оглед на финансовата криза, Европейската комисия и държавите членки не представиха конкретни мерки за подобряване на положението на малките и средните предприятия и достъпа им до финансиране. С този проект доклад искам да стимулирам и комисията, и държавите членки спешно да представят нови предложения – Понякога има инициативи, които вече са предприяти, но те трябва да бъдат оптимизирани. Някои от моите предложения не са революционни. И от двете страни, и от страна на кредиторите, и от страна на предприемачите има нужда от водене на преговори. Те трябва да седнат на една маса. Много често има липса на познание, на бизнес планове, на стратегии и това пречи на достъпа до финансиране. От страна на кредиторите по някакъв начин има неразбиране за характера на бизнеса на МСП. Много често има липса на прозрачност и по отношение на таксите, които се плащат. По отношение на самото финансиране за малките и средните предприятия, много може да се каже. В плана за действие, който комисията предлага, се поставя ударението върху рисковия капитал. Това означава, според мен, че финансирането не е достъпно за всички МСП. Според мен решението за подобряване на достъпа е многообразието. Аз споменавам така нареченото краудфинансиране, нещо ново, то обаче може да запълни пропаста по отношение на капитала. В момента има много заделени средства и те могат да бъдат използвани за финансиране на малките и средните предприятия. Повечето институции, правителства разбират колко е важно да има добро финансиране за малките и средните предприятия. Например, ЕИБ отделя специално внимание на малките и средните предприятия. Понякога има специален достъп и по силата на публично-частните партньорства. Очаквам с нетърпение работата с вас. Надявам се, че ще направите конкретни предложения и ще направим ние пък крачки напред в следващите няколко седмици. И така. Господин Дорфман е тук, той е докладчик. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за положените усилия. По много от аспектите имаме съгласие. Няма нужда да повтарям онова, което беше казано. За малките и средните предприятия е трудно да получат финансиране дори и когато няма криза. Тези предприятия общо взето нямат необходимите познания, опит, по-трудно е за тях да осигурят гаранции, обезпечение. Те са в по-отслабена позиция, когато се водят преговори в сравнение с големите компании – а когато дойде криза и особено в ситуация като тази, в която се намираме сега, виждаме, че банките стават все по-взискателни. За тях гаранциите от страна на малките и средните предприятия често не са достатъчни по своя характер – и съответно за тези предприятия става по-трудно да получават финансиране. А искам да кажа нещо, което излиза малко извън този доклад. Кое е важно за банките? За тях интересно ли е да отпускат кредит за МСП или те предпочитат само да правят инвестиции? Кое е по-важно за тях? Да извършват своята изконна дейност, а именно да пускат кредити или да инвестират на финансовите пазари. Оставам с впечатлението, че втория вариант е много по-интересен за тях. Всъщност, настоящата криза беше породена от факта, че банките предпочитат да печелят чрез инвестиции, вместо да отпускат заеми. Съответно, трябва да има отделни мерки в тази насока. Три мога да спомена. Всъщност докладчика вече спомена повечето от проблемните области – Един от проблемите, според мен, е свързан с вътрешната търговия и с разликите в лихвите по заемите за МСП в държавите членки. Това води до сериозно изкривяване на конкуренцията. В области, където има големи разлики между лихвените нива. трябва да видим дали можем да говорим за система на обществени гаранции. В моята страна, например, има кредитни дружества, групи, економически групировки, които отпускат кредити. Те отпускат капитал по-лесно за малките и средните предприятия. На европейско ниво бихме могли да обмислим дали могат да се създадат такива системи за кредитиране наред с Е и Б. Накрая, по отношение на информационната политика, малките и средните предприятия много често не знаят към кого да се обърнат. В европейските програми, свързани с отпускането на кредити за МСП, има някои неясноти. Самите предприятия не знаят как да се възползват от тази система. Затова смятам, че кредитните институции, които работят в системата, би трябвало да положат малко повече усилия, за да може за бъдеще МСП да бъдат малко по-улеснени. Но иначе съм съгласен с докладчика. Благодаря за думата. Госпожа Клева, благодаря госпожо председател. Искам да приветствам този доклад. Искам да поздравя докладчика за положените усилия. По-настоящем става ясно от плана на комисията за действие и от доклада, че би трябвало да поставим ударението върху бъдещото преструктуриране на економиката като цяло и неговото влияние върху малките и средните предприятия. Трябва да говорим за малките неща. Законодателството трябва да отчита интересите на МСП от самото начало на изграждането на политиките, за да може самото законодателство да е по-достъпно. Трябва да има минимална регуларизация, по отношение на заглавието и съдържанието, аз е, ще предложа изменения относно различното финансиране за различните МСП, защото те са двигателя на економиката във време на криза. Съгласна съм с докладчика, че е трудно, понякога опасно да се третират всички предприятия по един и същи начин. Когато говорим за микропредприятията, те са една от най-силно представените групи в европейската економика. Затова бих искала да включа стимул в доклада за микрокредитирането. С 100 милиона евро в бюджета и чрез инвестирането по линията на Б, станахме свидетели на отлични резултати в предишния период. Сега комисията предвижда за следващия период някъде около 1 милиард евро, особено за програмата за социални промени и иновации. 20% от финансирането ще отиде за микрофинансиране за програми като EURES, например, но и не само. Подчертава се въпроса за фондовете за рисков капитал. Тук искам да кажа няколко думи за Европейския фонд за социално предприемачество. Социалното предприемачество допринася значително за постигане на целите до 2020 година и подобряването на достъпа до капитал за предприемачество в социалната област трябва да стане приоритет. Искам да кажа, че написах едно становище по кохезионната политика, свързано с МСП и финансовите инструменти. Аз мисля, че ние трябва да отделим внимание на това становище, защото в следващите 7 години комисията с помощта на парламента очаква да постигне съгласие за използването на финансирането. Това са основните елементи, които исках да включа в доклада. Благодаря. Филип. Yes, Вие сте, дойдохте точно на време. Трябва да отговорите на всичко казано до тук. I can't. You're, you're... Не мога, е Дърк. Добре, ако искаш, е, вземи ти думата. Благодаря, госпожо председател. Макар, че трябва да говоря от името на господин Камал, който в момента посещава годишната си партийна конференция в Бирмингам имате партия, да, партията е, има събрание там и те не знам е, какво ще обсъждат по европейския бюджет. Е, един ден очаквам вето. Господин Камал приветства доклада на проекто доклада на докладчика и становището на позицията, както който осъзнава и трудностите, пред които сме изправени. Той е удовлетворен, че докладчик е ам, откроил хетерогенния характер на пазара на МСП. И във връзка с капитализацията също така на пазара и броя на служителите. Той смята, че трябва да бъдем много внимателни в опитите си да намираме единно решение за всички, защото всяко предприятие може да бъде изправено пред различни проблеми, различни умения на служителите си. Много от ефективните лостове, са на национално равнище. Успеха, който наблюдаваме в Лондон, са създали а, са се създали редица специфични предприятия, които са специфични за Лондон. Данъчните облегчения не са обект на компетенциите на Европейския съюз, така че не трябва да бъдем свръхамбициозни. Въпреки това има някои полезни неща, които може да направим, да се финализират разпоредбите, които да бъдат добри за малките и средни предприятия. Например, в момента регламента за рисковия капитал – господин Камал очаква с нетърпение с сътрудничеството си с, другите докладчици. Няма много неща, които би трябвало да бъдат променени. Филип, имаш думата. Благодаря, благодаря, Шаран. Трябва да се извиня от името на колегата, който не може да бъде тук на време. Ще обясня какво искаше да каже той. Първо, отново почти са именика ми Филип се е справил много добре. Бихме желали да му благодарим. Искам да направя четири неща, по които може би имаме известни различия. Първото е свързано с, с стимулите са иновация. Съгласен съм, че трябва да имаме някакви специфични фактори, но смятаме, че броя на мерките, по които ще вземем решение, които са типично обективни, например, например, намаляването на емисиите на въглероден диоксид или ресурсната ефективност, това са цели, които дават стимула не става дума само, че такива регламенти ще потикнат малките и средни предприятия да въвеждат но въведения Би трябвало да има баланс в мерките във връзка с иновациите. Един добър пример е автомобило строенето. Тогава, когато автомобилостроенето успя да се ам, измъкне от задължителните мерки, автомобилостроенето забави темповете си на растеж. Сега трябва да имаме вече и задължителни цели по параграф 18, в който казвате, че капиталовите съотношения могат да намалят е, е, отпускането на средства и на заеми към малките и средни предприятия, искам да кажа, че имаме редица банки в Европа, включително и в е, Белгия, Вантрета и Триодос, отпускат заеми които отговарят на условията на Базел 3. Тук основният въпрос е скоростта на прехода. Ако направим много бърз преход, рискуваме да се щупи машината и банките по-скоро ще намалят балансовите си отчети, а не капиталовите самоотношения. Да, това е много важно, но абсолютните нива не са важни. На трето място, тук много скоро ще говорим за, с думичката, която започва с, с C, думата conditionality, условностите, използваме държавна помощ, подкрепа за малките и средни предприятия. Естествено би трябвало да има определени условия, свързани с това. И накрая макар да не става дума изцяло за компетентност на Европейския съюз, може би ще бъде интересно да чуем от комисията да се види какви са най-добрите практики за насърчаване и финансиране на МСП. В някои държави и се справят по-добре. Може би комисията може да а, изготви доклад, в който да се казва кой какво прави, без непременно да харчи милиони за това. Ще спра тук. Благодаря ви за вниманието. Председателя, благодаря Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчик за коментарите, за предложенията. Искам да направя няколко бележки бележки, които са съвсем прости. Първо, въпроса на, за финансирането на МСП. Аз вече остарявам, съм го чувал много пъти, независимо от това, че много хора говорят по този въпрос. Стигнахме до тук. На второ място, кой може да финансира МСП? Има три източници. Предприемача, който ще има свой принос, който е сравнително а, ограничен, банките, за които говорихме, и на трето място инвеститорите. Тези три източници а, вече са изчерпани. Банките трябва да се разгледат отблизо а, числата. А, и трябва да се види статистиката на френските банки. По въпроса за инвестициите, това е един източник, който ще изчезне. По въпроса за рисковия капитал, в Франция ориентацията не е насочена към риска и в едно а, дружество, в което има непредведимост на правилата, какво може да се направи в един по-дългосрочен период. Например, спестяванията на гражданите в някои държави, например в Франция, е тази така наречена спестовна книжка А и сигурността на капитала, кара да се ориентират спестяванията към определени спестители, но а, кризата днес е свързана с криза на доверие. Ако спестителите и бъдещите инвеститори нямат доверие, не биха могли да направят и да постигнат всичките мерки за насърчаване на МСП. Ако сравним ситуацията между Германия и Франция, в Германия има големи МСП. Това са семейни предприятия, които се създават в продължение на десетки години със собствен капитал. А днес въпросът, големия въпрос, на който нямаме отговор, е да се даде а, а, едно чувство за риска и трябва да се стабилизират нашите економики и да намерим възможност да се намери решение на кризата. Благодаря. Председателката, благодаря, Филип. И моля да ме извините, ако изчезна докато се изказваш, защото ще трябва да приеме нашия гост. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за коментарите по моя доклад. Наистина ще се опитам още от самото начало да кажа, че няма такова нещо като малко и средно предприятие. МСБ в Европа са много различни и за тях са необходими различни подходи. Няма едно решение конфекция и може би ще бъде добре да се разгледат най-добрите катего... най-добрите практики за различните категории МСП и да се види как може да се разпространи това знание. Когато се изготвя един нов регламент в Европа, не трябва да се създават допълнителни натоварване. Аз съм съгласен с Филип малко тогава, когато той говореше за изискванията за капитала, за финансовите институции, особено за банките. Аз мисля, че МСП са много важни за нашата економика и начинът по който ни регулираме економиката да променя начина по който се разпределя капитал. И аз мисля, че трябва наистина много внимателно да видим как се финансират МСП-тата това е свързано също така и с фрагментирането на финансовите пазари в Европа. Аз мисля, че това става проблем в граничните региони. Виждате разликата поради лихвените проценти. Аз споменах е, в доклада си съществуването на различни програми и мисля, че комисията има много проблеми все още и мисля, че информацията трябва да бъде подобрена там. И последното нещо, което искам да кажа за вътрешния пазар и риск на изчезването на МСП от тези а, предприятия. А, има хора, които се страхуват, имат аверсия от рисковете. Да, така че малките и средните предприятия всъщност са изправени пред най-големи проблеми. Може би не а, в наша компетенция, но тук се казва, че държавите членки би трябвало да предложат необходимите стимули чрез данъци или по някакъв друг начин, за да може да влизат средствата и да се оползотворят средства, които стоят на страна и са неактивни. Благодаря, господин Баркер. Искам да ви информирам, че 18 октомври е срока за изменението. измененията. Те ще бъдат разгледани на 20. 8-29 ноември. Очаква се, че на 17 или 18 декември ще се гласува в комисията, а пленарното гласуване ще бъде през февруари 2013 година. Сега след няколко минути преминаваме към следващата точка в дневния ред – публичното изслушване с участието на Марио Драги в неговата битност на председател на Европейския съвет за системен риск. Right. Well, we are running almost spot on time. И така, започваме почти точно на време. Отново бих искала да приветствам с добре дошъл председателят на Европейската централна банка, господин Марио Драги. Той, разбира се, далеч не се нуждае от представяне. Днес той е сред нас в качеството му на председател на Европейския съвет за системен риск и първо ще вземе участие в това публично изслушване, след което ще участва в диалога по паричните въпроси и ще помоля колегите да задават въпросите си съответно темата. Най-напред ви давам думата за 10 минути по въпроса за Европейския съвет за системен риск. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, Шаран. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен е удоволствие да присъствам на заседанието на вашата комисия и да ви информирам за развитието на Европейския съвет за системен риск или ЕС, e ЕССР. E Както знаете, ЕССР e допълва националните надзорни органи и трите европейски надзорни органа чрез микропотенциалната перспектива в анализа. А това означава възможността за анализ на риска в различните сегменти на пазара с цел установяване на уязвимост, главно в банковия сектор, и също така да се прави оценка на средносрочните рискове в банковата система като цяло. Въз основа на този анализ, съвместно с предложения за незабавни действия чрез препоръки и предупреждения, ЕСС предпазва финанс... европейската економика от проблеми в финансовата система. Основната Част от работата на ЕССР беше публикуването на първата таблица на риска на 20 септември 2012 година. Таблицата беше поискана от Европейски парламент в рамките на законодателния процес за създаването на ЕССР. Тя представлява количествени и качествени показатели имащи за цел да идентифицират и измерят системният риск. Таблицата на риска беше изготвена в сътрудничество с Европейската централна банка и трите европейски надзорни органа. Това е приноса на ССВ в оценката на системния риск за финансовият сектор. Тази таблица ще бъде усъвременявана редовно и разглежда 6 конкретни аспекта. Тя трябва да се смята за инструмент за информация, за по-нататъчен анализ на риска, а не като пълноценна система за ранно предупреждение. Генералният съвет реши да публикува таблицата и наличните данни на вебсайта на ССР. И така, нека се обърна към настоящото положение. Европейската економика и финансовата система продължават да са свързани с да се пускат различни предизвикателства, и все още съществува системен риск. Но има и, и, но има и основания да сме по-спокойни, тъй като продължава да се вземат съгласувани мерки с необходимата решителност на европейско равнище. Сред тези мерки са макроекономически и структурни реформи за гарантиране на конкурентоспособност и стабилност на обществените финанси включват също така и постоянни и продължителни реформи на финансовия сектор с цел по-устойчива и добре функционираща финансова система, включва също така и реформа на европейската институционална рамка. От малко потенциална гледна точка има три основни риска. Първо е рискът от забавяне при прилагането на договорните мерки. Второ е опасността от резултат от информацията за риск по отношение на качеството и количеството на финансирането от банковите, банковия сектор. И на трето място несъответствието между първият и вторият елемент могат да доведат до намаляване на кредита, което да засегне реалната економика. Достъпът до кредитиране е много важен за възстановяване на економиката економическата дейност продължава да е възпопясва на различни етапи на економическата верига. В момента основната цел е възстановяването на доверието в финансовият ни сектор. За да се възстанови доверието на инвеститорите в банките, те трябва да бъдат уверени в качеството на активите. Има различни решения, които могат да бъдат предприяти от управляващите. Първото е засилено оповестяване за количеството на резервите, например. Втора възможност е да има проверки между равни, между надзорните органи и проверки от страна на трети страни. И трета възможност, където това се наложи, е създаването на отделни институции, които да се занимават с активите с по-лошо качество. Европейски Европейският банков орган вече извърши съществена дейност за насърчаването на координация в оценяването на активите и в някои главни насоки за действие. Предвиждат се нови препоръки, в частност относно уязвимостта на в сектор на банковото финансиране. СССР, заедно с ЕБО оценяват някои конкретни банкови пазари, като по отношение на ликвидните слапове и други инструменти. Целта е да се оценят системните рискове и да се предвидят политическите действия, които могат да смекчат тези рискове. Смятам да ви представя резултатите от този процес на следващото изслушване през първото полугодие на 2013 година. Оценката на ССР за състоянието на финансовата система надхвърля банковия сектор. Днес бих искал да се съсредоточа върху развитието на а, основните събития на пазарите на ценни, ценни книжа и извън борсови инструменти. Прилагането на ангажиментите на Г20 за централен клиринг за всички видове извънборсови продажби и продукти има много важни последствия за финансовата система в Европейския съюз. ССР започна да разглежда систематичните въздействия на тази водеща роля на новите инструменти и водещата роля, която те играят в финансовата система. Макропотенциалният потенциалният анализ зависи главно от цикличността на практиките на тези пазари, които имат много важно въздействие върху, цяло, върху условията на пазара като цяло. Макар да води до намаляване на риска от системна гледна точка, те водят до увеличаване на риска в други области. И за това ССР прави препоръки в два аспекта по отношение на системната устойчивост. Едната препоръка е към Европейския орган за ценни книжа и пазари, като препоръката е да се уточнят различните гаранции и различните банкови активи, които могат да се приемат като гаранции от централните клирингови органи. Европейския орган за книжа също така предвижда да се вземат предвид различните форми на допустими гаранции. По отношение на финансовите операции на вторичните пазари, препоръката на ССР е да се ограничат възможностите за корпорациите да създават подобни вторични пазари, за да се намали риска. За нещастие от малко потенциална гледна точка има опасност, уязвимостта и слабостите на пазара, които бяха установени от СССР, да се поне от части да останат непроменени от части. тъй като има трудности с превръщането в технически стандарти на пазарите на извънборсови продукти като цяло, бяха установени пазарни практики, които са станали широко разпространени в тъй нареченият банков сектор в Сянка. Така, например, гаранции, които вече са дадени от някой кредитор, кредитор могат отново да се използват от друг кредитополучател и това се случва повече от веднъж. В други случаи, когато става въпрос за кешови средства, тези кешови средства отново могат да бъдат инвестирани от страна на кредитора. А когато тази инвестиция става въпрос, е в опасни активи или в средства, с инструменти с дългосрочен падеж, има опасност това да се превърнат в рисковани транзакции. Относно Банковият съюз и ролята на ССР, ССР разгледа плановете за създаване на Банков съюз и приветства предложението на Европейската комисия. Членовете на изпълнителният съвет се смятат, че създаването на, европейски, на един европейски надзорен орган е възможно, ако вече взетите решения се приложат незабавно. Решението на Европейският, Европейската комисия да създаде единна схема за оздравяване на банките като инструмент на банковия съюз трябва да бъде насърчена. ССР обмисля какви ще бъдат последствията от създаването на единият механизъм за надзор върху неговата дейност. ССР разглежда малко потенциалният надзор и затова предвижда този механизъм да има изключителни възможности в рамките на еврозоната за създаване на антициклични мерки и други мерки с цел избягване на системен и друг, на всякакъв вид системни рискове в рамките на еврозоната. ССР, веднъж се подчертавало, че макропотенциалната политика трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да се избягва натрупването на системен риск. Взимащите решения трябва да бъдат насърчавани да смягчават подобни рискове още в момента, в който те бъдат установени, а не с последващи действия. Гъвкавостта може да бъде уравновесена чрез координация от страна на държавите членки, срещу външна намеса или неочаквани последствия. Е, се работи по цялостната рамка за координация на макропотенциалните политики в рамките на Европейския съюз. Най-ранните последствия от тези дейност може да се очакват през едните няколко години. Междувременно организацията и преразглеждането на организацията на е ССР ще се състои през 2013 година. Трима от членовете на управляващият съвет Стефан Черес, Андре Сепир, който е председател на, на съвета за нау... Костения съвет, научен съвет, ще бъдат част от групата, която ще, ще работи по новият банков съюз. Е сега също така разбрал. типо прилагането на, разпор... на разпоредбите на регламента създаването на ССР, за да се гарантира, че те се спазват. първият срока за прилагането на първите препоръки, направен от СССР през 2011 година, изтече през юни 2012 година. Първоначалната оценка показва, че препоръките са били приложени по безпроблемен начин. Представителите на нашия секретариат се свързаха с съответните международни органи, като Европейската комисия, МВФ, ОИСР и Банката за международни разплащания с цел да се възползват от опита на тези международни организации. Накрая бих искал в заключение да кажа, че има значителен напредък в разбирането на системният риск и в изготвянето на макропотенциалните политики в Европейския съюз. Това нямаше да бъде възможно без активното участие и отдадеността на всички комисии и органи на ССР. Предвид промяната на вземащият пост председател на Консултативният научен комитет. Бих искал да поздравя предишният председател и да поздравя новият председател и да го уверя, че има възможност да се изкаже пред комисията скоро. Благодаря ви и ви дам, ще се радвам да отговоря на въпросите ви. Благодаря. Както се случва обикновено, имаме твърде много желаящи да задават въпроси, а времето е малко. Имаме 10 въпроса, разпределени между групите по принципа на Донт. Всяка група знае с колко време разполага. За да спестим малко време, ще задавате по няколко въпроса и след това ще имаме отговор, иначе няма да успеем. Първите трима Данюта Хюбнер, Елиса Ферер и Оле Шмидт. Госпожа Хюбнер, не мога да видя къде сте. Тук сте. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, съгласна съм с вас, че за да предотвратим и смекчим риска, трябва да има механизъм и за превенция и за разрешаване на проблемите. Надявам се, че вие сте съгласен, че системните уязвими черти не трябва да бъдат определени веднъж за винаги. Знаете, че се говори за паралелна банкова система. Надявам се, че сте съгласен с това, че има голям риск механизма за надзор да действа без механизъм за спасяване. Знаем, че ССМ ще раздели европейския пазар на европейски, т.е. от еврозоната и не от еврозоната. Какви са рисковете според вас в тази връзка? Критериите, които предлага комисията за идентифициране на системния риск, свързани с многостранните юрисдикции и тези критерии достатъчно стабилни ли са, ако ССМ функционира без да има механизъм за спасяване, какъв риск има от а, това? Благодаря, Елиса. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса. Займите, които се отпускат от банките. Това се превръща в реален проблем. Не се финансира реалната економика, няма кредити. Дори жизнеспособните компании вече не могат да получават кредити от търговските банки. Дори банките, които са получили публична подкрепа, не отпускат средства за реалната економика и това е голям проблем, голям системен риск. На второ място, макропруденциалните и макроекономическите препоръки от страна на ЕЦБ, в този случай от страна на е ССР. ЕЦБ прави препоръки за затягане на коланите, това е разбираемо. Чуди се обаче дали е направена оценка на евентуалните последици от такива препоръки в страни като Португалия, например, които следват препоръките. Когато се следват тези препоръки, обаче няма достатъчно приходи в хазната, и сега имаме увеличаване на този процент на крайни економии с 34% и в крайна сметка тръгваме надолу по спиралата. Това не е ли системен риск? Оле Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Драги. Моя въпрос до известна степен е свързан с въпроса на колегата Хюбнер. Какво ще стане, ако няколко страни и банки извън Европейския банков съюз. Какво ще стане, ако има такива банки? Какво ще стане с еврозоната и с страните извън нея? Освен това, от дълго време говоря за баланса на половете. Същия проблем го има и в СССР. Е Не смятате ли, че има риск за финансовата стабилност, когато само мъже управляват паричната политика на Европа? Има едно писмо от един известен економист. Той казва, че тази липса на равенство може да се превърне в проблем, а отчетността е изключително важна – вие самия сте повдигнал този въпрос. Смятате ли, че липсата на равенство на половете може да е проблем? 7 минути имате, за да отговорите на тези три въпроса, на тези трима колеги. По отношение на критериите за идентифициране на системните банки, предложението на комисията е добра основа за разговори. Работим активно с националните надзорни органи по това определение. Ние използваме предложението на комисията. То е един добър трамплин в тази връзка. Като цяло, мисля, че ще стигнем до споразумение, че има много разлики. Нека да не забравяме, че ФСБ преди 3-4 години определи критериите за така наречените системни важни институции. Говорим в крайна сметка за еврото. Това ще е основната отправна точка. Говорим за институции, които са системни от гледна точка на Европа, не от световна гледна точка. Те ще бъдат включени в списъка Имаше въпрос за това дали вътрешния пазар ще бъде разбит от а, единния механизъм за надзор, дали ще бъде разбит между членове на еврозоната и други членове. Две неща. ЕЦБ разглежда открито Европейския съвет за системен риск. Той е отворен според нас за не членове на еврозоната, които искат да участват. Ще разгледаме условията за участие и ще се погрижим условията за тези участници да същите като за другите. И ще се опитаме да гарантираме, че е, всичко това отговаря на цялата концепция за Европейския съвет за системен риск, но ЕЦБ няма нищо против да има равнопоставено третиране. По отношение на вътрешния пазар – Откровено казано, не смятам, че това предложение ще породи проблеми. Всъщност, задачите на Европейския банков орган ще се осъществяват по-лесно, ако има стабилен механизъм за надзор. Би трябвало да се гарантира, че единния наръчник с правила се прилага до последната запетая, от банките в Европейския съюз. Мисля си, че европейските банки могат да извлекат полза от този европейски един механизъм за надзор. Естествено, трябва да се отчитат всички практики, процедури и така нататък, но идеята е вътрешния пазар да бъде подсилен от това развитие на нещата, вместо да му се попречи. По отношение на спасяването, възможността да има единен механизъм за надзор, без да има орган за спасяване. Нека да кажа, че аз лично смятам, че това е много важно. Всичко това е част от макро пруденциалния механизъм за регулация, който разглеждаме, за да се гарантира правилното функциониране на банковия съюз, това трябва да го има. Не е важно как в исторически план се развивали нещата, но нека да споменем, че тези органи за решаване на проблемите на банките се появяват с цел да не се използват парите на данакоплаците, когато банките изпаднат в тежко положение. От друга страна обаче трябва да се гарантира, че и системата на плащания, платежната система няма да се разпадне, както се случи по отношение на Lehman Brothers. Имаше подобни трудности в някои европейски страни много преди Lehman Brothers. Идеята е да се избегне моралния риск. Когато има механизъм, по силата на който можем да си позволим важни институции да могат да фалират, това е най-доброто лекарство срещу моралния риск. Да оставим една важна институция да фалира означава две неща – да не се използват пари на данакоплаците и на второ място системата на плащанията, най-важната система в рамките на финансите, да бъде е, запазена. Трябва да има обща рамка за спасяване на банките, за решаване на техните проблеми, тъй като сега системата е различна. Дори в рамките на еврозоната. Има различни системи. Мисля си, че по този начин ще смекчим ефектите от фалитите и ще се повиши доверието в финансовата система. По отношение на рецесията, която се поражда. Говорили сме много пъти по този въпрос, дори в рамките на паричния диалог. Без съмнение процеса на фискална консолидация в краткосрочен план води до потискане на економиката в някои части на еврозоната. Каква е альтернативата? Да не забравяме, че кризата започна благодарение на няколко проблема. На първо място неустойчивост на бюджетните дефицити и неустойчивост на е, нивото на задлъжнялост. Съответно, ние трябва да действаме максимално ефикасно и в кратки срокове. Това трябва да го правим като отговаряме на основните принципи на социалната справедливост. Това е второ изискване. Вече сме казвали, че от другата страна на реката има една друга перспектива. Една възможност да се възстанови растежа на национално ниво, а на европейско ниво ние да продължим с управлението. Тези процеси са неизбежни. И накрая по отношение на разликата на разликата в броя на мъжете и жените. Всъщност, вие сте прав. Фактите са във ваша полза. Ако погледнете последните 10 години, ще видите, че всички кризи са породени или разрешавани от мъже и трябва съответно да действаме сериозно. Аз не искам да говоря за нашето конкретно положение, защото в нашия случай, особено в време на криза, изпълнителният съвет трябва да се попълни и тази номинация трябва да бъде приета но парламент и съвета трябва да работят заедно, за да решат конкретния проблем. Да помислят и да действат, казвам. Да помислиш не е точно същото, като да действаш. Само да мислиш, е, до никъде няма да стигнеш. Какво казвате? Има коментар без микрофон. Филип, вие сте наред. Следващите тримата. Хареса ми вашите бележки за ценните книжа, но когато се говореше за проблемите, е, всъщност не чух много решения. Всъщност това, което беше казано за риска за стабилността, който се, който се създава. Първо, по въпроса за съотношенията, много експерти казват, че е необходимо да има ам, добри съотношения на лостовете, които се използват и какво смятате вие за архитектурата, която се предлага? Наистина ли вярвате, че ако запазим търговските банки и а, а, на сегашното състояние ще можем да избегнем а, а, е, системния риск, защото има примери в противния смисъл и бихме искали да чуем какво мислите вие по въпроса. След това Ива. Иво. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, взимайки предвид ролята на ССР за оценяването на риска в финансовите системи на Европейския съюз. Не смятате ли, че ще, ще да бъде по-смислено да се използва е ССР, а не ЕЦБ, като инкубатор на този механизъм на надзор, защото а, това би довело до ясното разделяне на надзора и а, паричните политики на европейско равнище и ще създаде една възможност за по-добро сътрудничество между е ССР и а, е, другите надзорни органи на европейско равнище, за да може да се постигне но един пълен надзор в Европейския съюз. И Никос е, Хунтис. Благодаря, госпожо председател. Доколкото разбрах, госпожо господин председател. Във връзка с системните рискове има редица финансови програми за коригиране защото проблема започна от финансовата жизнеспособност на някои държави. Това е нещо, което вие многократно а, говорихте. Искам да ви запитам нещо. Гръцкият дълг, независимо от множеството мерки, които бяха предприяти за справенето с, с а, системния риск просто не е жизнеспособна система и това е резултат на проучването от редица анализатори. И аз искам да попитам дали съвета или Европейската централна банка, как оценявате вие жизнеспособността на гръцкия дълг? тук говорим за 120% до 2020 година. Това са оптимистичните прогнози. Ако няма жизнеспособност, какви мерки ще предприемете? Защото няма съмнение, че трябва да бъдат предприяти банки. Предлагате ли рекапитализация на гръцките банки директно от механизма или ще обмислите, може би, да не се отчетат номиналните стойности на облигациите? комисията. Искам да ви попитам какво бихте предложили вие за решаването на проблемите и дали системата е жизнеспособна или не жизнеспособна. Ето това беше групичката въпроси. Да, благодаря за реипотекирането. Позволете ми първо да кажа, че така както ние въведохме проблема. Той е стар проблем. Това беше един от хан... каналите, по който се разпространяваше заразата след Лимъл. Той е технически труден. Именно за това получи по-малко внимание в сравнение с други проблеми, но той, е, той присъства в съзнанието на операторите когато се урежда колатерални разпоредби. Някои от разпоредбите бяха направени по-стриктни след Лиман, главно за да се гарантира, че от нас и страна, която дава някакви гаранции, ще може наистина да се възползва от нея тогава, когато е необходимо. Но нека да видим какви са възможностите за ССР. Например, гаранцията, когато се използва отново за даващата, отпускащата заем институция, тогава, когато този колаторал се реинвестира и връзката между банките и небанковите институции се създава тази система. Първото нещо, което е най-важно е, е прозрачността, защото това е един от, една от многото черни кутии в финансовия процес и ние трябва да знаем повече по този въпрос. Необходимо е да има повече отчитане, повече видимост, повече отчети от надзорните органи, за да може да се установи рано риска. Необходимо е също така така достатъчна информация, за да може да се оценяват рисковете. Необходимо е да се знае повече, за да може да се а, реши каква а, да бъде регламентацията. Първо трябва да се подобри монитора, регламентирането и трябва да се проследяват нещата, за да се види какви мерки са необходими да се реши проблема. Да, но може би а, ще е, забраните ли е, забраняването на реипотекирането? На този етап ние не сме напреднали достатъчно. Няма да го изключа, но наказвам, че ще го направим. Не сме стигнали до там. Обмисляме а, е, този въпрос. Надявам се, че следващия път може би ще можем да кажем повече по този въпрос. А сега по въпроса за лостовете. Знаем, че са ни необходими някои съотношения, а, които са важни за решаването на проблемите. А, много банки бяха третирани като ликвидни, а всъщност не са били ликвидни в кризисните ситуации. Без да споменаваме имена, знаем, че това се е случвало много пъти в еврозоната, но ние трябва да калибрираме това съотношение, за да не се обърне срещу нас и трябва да направим така, че междубанковия пазар да може да действа, защото сега в момента процедурата е много скъпа да се дават заеми от банките и да се вземат заеми от банките, така че би трябвало да оценяваме цикличните условия вероятно, може би не сега е момента да изграждаме буфери. Необходима е допълнителна работа по а, непредвидените последици, например в междубанковите пазари. И необходимостта от допълнителна работа води до заключението, че ако искаме да преразгледаме графика за прилагането на съотношенията за покриването на ликвидността, в едно писмо, като ръководител на ЕЦБ, аз говорих за третирането на междубанковите пазари и установих, че не разбираме достатъчно тези взаимодействия и тяхното въздействие върху междубанковия пазар. А сега по, въпра... по доклада Ликанен, а, това беше а, един много скоро излязъл доклад. Тук няма адекватна защита на капитала. Тук има силна взаимовръзка между финансовите институции. Ранното признаване и осъзнаване и оценка на системния риск е много голямо предизвикателство. В момента нямаме информация на равнище Европейски съюз за макропруденциалните оценки за анализ на възможностите за разпространяване на заразата, образно казаност, и някои особено рискови институции заслужават специално внимание намаляването на системния риск в, в спестовните банки, в инвестиционните банкови институции трябва да продължи. Доклада очертава три а, слабости. А, а, във връзка с, с Басъл, а, тъй като рисковете за ликвидността не са включени в Базъл. Ще продължаваме да, а, продължа, да обсъждаме това. Но би трябвало да приложим правилото Викърс или Фолкер. из. Ситуацията в европейското банкиране е много различна в сравнение с другите части на света. Да, нашите универсални банки са насочени към традиционни дейности за отпускане на заеми в сравнение с банки в а, други части на света. Според мен, а, това а, изисква една прагматична оценка, за да се, да се разбере какви са връзките между а, даване, отпускане на заеми на дребно, преди да а, оформим регламента по този въпрос, защото а, а, това ще бъде много различно в сравнение с, с банките другата по света. Те са твърде различни. И въпрос за това дали ССР или ЕЦБ трябва да осигурят разделянето на монетарните политики. Аз изпомням, че на едно от първите си публични изказвания след решението на юнската среща на върха да се създаде единен, единен надзорен механизъм. Аз говорих за това разделяне. Никой не поддържа това становище повече от ЕЦБ и ние ще продължим да го третираме като наш стълб или краягален камък. Но правната рамка на ни оставя много възможности на законодателите в този случай. Така въпросът е как можем на практика да гарантираме, че има разделение. Тук предложението на комисията всъщност дава някои средства, за да стане това възможно. Управителният съвет трябва да делегира всички надзорни задачи на надзорния съвет. И това е едно основно правило, което ние спазваме. И тук отново можем да обсъдим по-нататък, но начина по който работим с националните надзорни органи, така че е, националните парични политики да бъдат изцяло извън тази сфера. Националните е, органи, е, надзорни органи би трябвало да е, чувстват, че този процес им принадлежи, е, не се намаляват техните възможности е, и отговорности. Те са неизменна част от процеса процеса на вземане на решения за Европейския съюз. Тук не става, да бъд, не става дума за делегирана функция, това е съвместно процес на съвместно вземане на решение. Именно по този начин ние работим с тях на този фронт и се радвам, че мога да ви кажа, че климата е много конструктивен, той изобщо не е а, проблематичен. А по гръцката ситуация, позволете ми да кажа, че единственото нещо, което а, трябва да направим, трябва да изчакаме доклада на тройката, за да видим каква е ситуация. Вчера се, имаше обсъждане в Еврогрупата, в момента се провежда Екофин но мисля, че ще трябва да изчакаме доклада на тройката. Между време, но е съвсем ясно, че напредъка, който се постига в предприемането на реформа в политиката е значителен и също така е ясно, че трябва да се направи повече, но виждаме, че има напредък, виждаме, че има необходимост от допълнителна работа, но за онова, което питате, ще трябва да се изчака доклада на тройката. И така, последния кръг с четири въпроса колегата Краца, Антуан Санчес Преседо, Волф Клинц. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Исках да спомена неравнопоставеността при предоставянето на кредити на предприятия и заплахата за фрагментирането на финансовите пазари. Според информацията, която имаме от ЕЦБ, Лихвите, лихвените проценти за 1 милион са 1 до 5 евро. Това е 6,5% е в Испания. Съответните ставки с 6,4% в Италия, а в Германия 4,4%, а в други държави са дори много по-низки. Бихте ли коментирали това несъответствие? Антуан Санчес Преседо, благодаря. Съгласни сме, че установяваме кредити, е, съгласен съм с, с приоритетите. Това е приоритет, е, установяването на приоритетите, а системният риск проистича от взаимосвързаността на банковите институции, но може да има риск и при липса на взаимосвързаност на банките. В момента в Европейския съюз се говори за фрагментиране на вътрешния пазар и съществува едно оттегляне от депозитите и е, капиталовия пазар не е в позицията, в която е необходимо да бъде. Е, банките акумулират рискове, а Централната банка а, а, поема тези рискове. И а, има банки в еврозоната, които нямат достъп до ликвидността поради националния банков надзорен орган, така че а, тази ликвидност трябва да им бъде дадена на заем от Централната банка и тогава, когато има, няма взаимосвързаност, риска се прехвърля от банките към централната банк, централните банки, които също така акумулират рискове и създават рискове в европейската ам, система. Необходима е европейска система на, на надзор, за да може да започнат пазарите да работят отново. И също така има съгласие, че трябва да има надзор а, с, ске, схеми за гаранция на влоговете, за да не пътуват влоговете между различните държави и трябва да има и общ механизъм за решаване на проблемите на кризата. Господин Клинц, господин председател, вие говорихте, че има една група от трима души, които ще разгледат въпроса. Въпросът ми е как е, очаквате да разгледате въпрос за разпределението на отговорностите между ЕССР и Централния е, надзорен орган? Вие говорихте също така, че ЕССР ще оценява риска в пазарните сегменти вие сте ограничени от договора, вие трябва да разглеждате банките. Има взаимосвързаност между банките, но не само между тях. И, и банковия сектор в сянка и застрахователните дружества. Оправдано ли е да се ограничи дейността на надзорния орган само в, в банките? И третия въпрос. Вие казахте, че че нямате възможност за маневриране за борда на ЕЦБ по отношение на равнопоставеност на половете, но ще приложите ли тази политика за равнопоставеността на половете в другите институции? Thank you, Chairperson. Um... Благодаря ви, госпожо председател. Господин Драги, бях наистина много впечатлен и го казвам най-искрено. Отказаното от вас за невъзможно високите равнища на задлъжнялост и кредитирането и това, което разбирате по социална справедливост. И мисля, че действително трябва по-често да чуваме хора на ваше ниво да казват подобни неща. И отново и благодаря за което. Следващия въпрос е свързан с количествените показатели в рамките на таблицата за риск. Няма как да използвате литри при оценката в една държава и метри в оценката за друга държава. В Ирландия знаем добре какъв е проблема с моралната опасност и дългът при нас увеличи от 20 до близо 130% от БВП но според нас не можем да се състочаваме само върху количествените измерения в националните баланси, ако показателите, критериите за измерване са литри в една държава и метри в друга държава. Много е трудно също така да се контролират потоците от кеш, ако не се вземат предвид особеностите в англосаксонските държави. В Ирландия 70% от работата вече беше свързана, свършена. Останалите 30% ще бъдат много трудни за постигане, но ние ще го направим. Така че не е ли крайно време някой да каже, в Ирландия вече беше постигнат сериозен напредък и смятам, че критерият за съотношението към БВП не трябва да се взима предвид в националните баланси. Благодаря ви, председателката. Ми, на теория ви остава 4 минути за отговор, за което преминаваме към следващата а, част от към следващата ни тема за обсъждане. Бяха ми зададени два въпроса относно разпокъсването на финансовите пазари в еврозоната. Знаете, че обръщаме много внимание на този въпрос. Ще отбележа само, че има две основни причини за това разпокъсване. Едната причина, надявам се, е с съвременно естество и за въпрос за кризата на доверие в еврозоната, която се наблюдава през последните няколко месеца. Втората причина е от структурно естество и е свързана с връзката между банковата система и националните бюджети. Когато държавният бюджет се влуши, съвсем естествено е банките в съответната държава да плащат повече за своето кредитиране и това се отразява и върху лихвите проценти за отпускането от тях кредити. Как можем да се справим с това, тази ситуация? Първо трябва да настояваме правителството да продължат със своите реформи, с оздравяването на обществените финанси и структурните реформи, да се нуждаем също така и от инструмента, който да се справи с опасността от детерминация и това постигнем чрез обявяването на програмата ни ОМТ или програмата за открити парични транзакции. На второ място имаме нужда от връзка между суверенните органи и банковата система. През юни обявихме система, като ще се основава на три компонента. Единият механизъм за надзора, схемата за гарантиране на депозитите и схемата за възстановяване и оздравяване на банковия сектор. Започнахме най-напред с единият надзорен механизъм и когато той започне да функционира пълноценно, ще даде доверие на гражданите на, Европейската, на еврозоната и на гражданите по целия свят, че има общ надзор в Европейския съюз и в частност в еврозоната. А това от своя страна ще засили доверието към активите, които са в счетоводните баланси на банките. Втората е схемата за а, възстановяване и оздравяване на банките и чак след това идва схемата за гарантиране на депозитите. Защото е ясно, че няма как да гарантирате нещо без дори да знаете какво всъщност, за какво всъщност гарантирате. Нормално е най-напред да се запитате за какво поемате отговорност и а, тук става дума за националните схеми за гарантирането на депозити. Това са трите стълба, които ще възстановят а, доверието, но активирането на тези три инструмента се разминава във времето. Това е и отговорът ми на въпроса за разпокъсаността. За да можем да излезем от тази система, която напълно съм съгласен с вас, води до различни равнища на лихвените проценти за кредитиране, както и ситуация, в която една и съща банка с филиали в две различни държави членки отпускат кредити при съвсем различни лихвени проценти. Има също така и фирми, които плащат съвсем различни лихвени проценти за кредитиране от двете страни на границата, на две държави членки. Същото зависи, зависи също въжи, извинете, и за домакинствата. Има и видите други показатели, които потвърждават този проблем и наистина трябва да се справим с него. Но, както вече казах, има и подобрение през последните 2-3 месеца. Но пътят, който ни остава да извървим е дълъг и никак не е лек, защото трябва да приложим на практика всички тези мерки. Благодаря ви. Господин председател, не отговорихте на зададения от мен въпрос. Господин Драги, извинете, не отговорих и на въпроса за а, съотношението между половете. Първо по отношение на Ирландия, действително ЕЦБ оценява много високо сериозният напредък, постигнат в реформите, проведени от ирландското правителство при много трудни обстоятелства. Също така си даваме сметка за огромните саможертви, направени в Ирландия. Това е един много специфичен въпрос, който се обсъжда през последните няколко месеца. Всички заинтересовани страни искат да намерят някакво решение. Едновременно с това ви припомням, че ЕЦБ не може да се занимава с парично финансиране и не може да замени ролята на държавите членки в това отношение. Това въжи както за Ирландия, така и за всички подобни случаи. Прекалено е лесно да се смята, че ЕЦБ може да замени действията или липсата на действие на национално равнище, е, печатайки пари. Това е невъзможно. Също толкова невъзможно, господин председател, е да смятате, че по-малките държави членки могат е, да поемат целият товар. Говорим за преминаване от 20 до 120% и национализиране, така да се каже, на частния дълг. Това е невъзможно да продължава по същия начин. Господин Драги, ЕЦБ вече прави много по този въпрос. Сътрудничи сме тясно с председателството на Ирландия за намиране на някакво разрешение. Но отново повтарям, всеки има своята отговорност и трябва да работи в рамките на собствения си мандат. По въпроса за съотношението между половете, извинете, но правилно ли ви разбраха? Казвате, че разполагаме с правомощите да на... назначаваме а, хора и от двата пола в а, новият а, един надзорен орган. Не съм сигурна дали това е така. Трябва да видим а, с, с законодателният акт, който ще създаде този орган. Но дори това да е така, трябва да видим а, конкретни предложения и да намерим конкретно истинско решение на този проблем, а не просто празни думи. Благодаря ви. Госпожа Балос, благодаря ви. Ще ви дам все пак няколко минути почивка, за да може да си смиете шапката, така да се каже. Както ни каза господин Драги, не губите нищо от създаването на новият надзорен орган, дори напротив, само печелите от него, малко като в брака. А децата в брака, схемата за оздравяване, схемата за гарантиране депозит ще дойдат на по-късен етап. А сега излизаме в някакъв минут на почивка. Okay. Um, I... И така, мисля, че е по-добре да подновим работа, а не да губим време. Моля ви да заемете местата си. Ще дадем още 10 минути на Марио той ще се изкаже сега в качеството си на председател на ЕЦБ. Тук ще говорим за паричния диалог, не толкова за надзора. Тези въпроси са свързани с контекста на нещата в момента. Благодаря, Шаран. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси, много се радвам, че съм в парламента, че съм гост във вашата комисия за регулярния обмен на виждания. Знаете, че ЕЦБ наскоро взе важни решения с цел справяне с сериозните изкривявания на пазарите на държавни облигации. ЕЦБ е готова да предприеме при определени условия онова, което наричаме системата на преки парични операции или Outright Monetary Transactions. Те ще предоставят един напълно ефективен бакстоп в случай на деструктивни сценарии, които могат да застрашат стабилността на цените в еврозоната. Ние смятаме, че Нашите изказвания в тази връзка успяха да подкрепят доверието в финансовите пазари. Нашите действия могат да хвърлят мост, но моста трябва да има ясна дестинация. Тук имаме три основни процеса. На първо място пълно изпълнение на фискалната консолидация и структурни реформи, за да се засили конкурентоспособността. Второ място пълно изпълнение на реформите в финансовия сектор и на трето място завършването на истински економически и паричен съюз. Създаването на единния надзорен механизъм е ключова стъпка в този процес. Днес ще говоря за развитието в економическата и паричната политика от юли месец насам. След това по-подробно ще обясня обосновката и различните черти на механизма за преките парични операции и ще поговоря малко за четирите основни блока на економическия и паричен съюз, а именно съюза на финансовите пазари. По отношение на економиката, от последната ни среща ЕЦБ не промени основните лихвени нива. Лихвите по рефинансирането са 0,75%, лихвите по депозитите 0%. Основният маргинален механизъм за заеми е 1,50%. Економическата дейност се сви в второто три месече на 2012 година. Очакваме слаба економическа дейност в краткосрочен план и слабо постепенно възстановяване след това. Рисковете тук са за негативно развитие и те са свързани с напрежението на някои финансови пазари в еврозоната. Средната инфлация в еврозоната е 2,7% през септември, като тя отразява косвените данъци и високите цени на енергийните ресурси. Тя би трябвало да падне по 2% в рамките на 2013 година натиска върху цените трябва да остане умерен, като си има предвид умерения економически растеж и очакванията за дългосрочната инфлация. Рисковете относно прогнозите за развитието на цените общо взето са балансирани. Нашия паричен анализ показва, че картината е съотносима към стабилността на цените. Скоростта на паричната експанзия е доста намалена. Динамиката на отпускането на заеми също е доста слаба като резултат от слабото търсене на заеми, но и като резултат от рестрикциите по отношение на предлагането на кредит в някои страни от еврозоната. Няколко думи относно решението, което взехме през септември относно преките парични операции. Въздействието на финансовите и паричните условия върху лихвените нива е различно в еврозоната. Например, в някои страни след намаляване на ключовите лихви на ЕЦБ, лихвите, които се начисляват от банковата система за отпускане на заеми към реалната економика са намалели, но само малко, а някъде въобще не. В някои случаи въобще не е имало такова намаление. Една причина за тази разлика е всъщност разходите за кредити за фирми те са свързани с разходите за пазарно финансиране за самите банки. И ако има страхове относно потенциален деструктивен сценарий, разходите за финансиране на банките могат да бъдат засегнати асиметрично в цялата еврозона. Това означава, че две фирми, които са съпоставими и имат а, същ тата възможност да получават кредити, по различна степен са се възползвали от намаляването на ключовите лихви в миналото, тъй като просто са разположени в различни страни. Това изкривяване се запазва в някои страни и аз го описвам като едно неправилно равновесие. И точно това изкривяване трябва да е обекна нашето внимание. За да се справим с нарушаването на трансмисията на паричната политика и да запазим единния характер на паричната политика на ЕЦБ, управителният съвет реши да предприеме така наречената система на преки парични операции – ние се опитваме да осигурим така наречения ефективен бакстоп, за да избегнем деструктивен сценарий, който да заплаши паричната стабилност в еврозоната. Целта е да се гарантира, че паричната политика на ЕЦБ ще бъде прехвърлена по-равностойно в реалната економика в цялата еврозона. Ние ще провеждаме тези преки парични операции, ако и докато страните се съобразяват с стрикните и ефективни условия, които са прикачени към една програма чрез Европейския механизъм за финансова стабилност и Европейския механизъм за стабилност. Условията са свързани основно с стабилността на цените. Освен това, тази програма не трябва да компенсира липсата на фискална консолидация различните прикачени условия тук запазват стимулите за правителствата да се развиват и да продължават с економическите и фискални промени. Само ако различните условия бъдат изпълнени, тази програма за преки парични операции ще доведе до стабилно равновесие, както ние го наричаме. Тези преки парични операции са неограничени, но както обясних, не са без условия. Излизането от тази система ще се случва след като са постигнати целите или след като няма изпълнение на програмата. Преките парични операции няма да се случват, когато програмата се преглежда и ще бъдат подновявани след самия преглед, след като се гарантира спазването на програмата. В съответствие с забраната по договорите за парично финансиране, ЕЦБ ще извършва транзакции на вторичните пазари, като купува от инвеститори, а не от правителства. Покупките ще се свеждат основно до държавни облигации с падеж между 1 и 3 години. Това отговаря на традиционните дейности на Централната банка – ЕЦБ ще има едно и също отношение към частните и другите кредитори по отношение на облигации, купени в рамките на програмата Преки парични операции. ЕЦБ ще бъде напълно прозрачна. Ще даваме седмична информация относно целият портфейл от а, а, облигации, които купуваме и ще даваме разбивка по съответните страни. Няколко думи относно Съюза на финансовите пазари. Ние приветстваме предложението на комисията за единен надзорен механизъм. То отговаря, за, отговаря на декларацията от среща на върха от 29 юни 2012 година. Очакваме с нетърпение сътрудничеството с Европейския парламент. Радвам се, че то ще продължи и в областта на финансовия надзор. Няколко думи относно три ключови аспекта тук. Ключови за създаването на новата система на надзор в еврозоната. На първо място принципа на разделяне между паричната политика и финансовия надзор. На второ място евентуалното участие на държави, които не са от еврозоната в механизма за надзор и на трето място рамката за отчетност. По първия въпрос, разделянето на паричните и надзорни функции, започваме нещо съвсем ново. Много централни банки в целия свят, включително голямото мнозинство от националните централни банки в евросистемата, комбинират парични и надзорни функции. В някои страни са изготвени механизми за да се попречи на това паричната политика да бъде засегната от неправилно изпълнение на надзорната роля. Аз съм уверен, че ние можем да направим нещо подобно и в еврозоната като използваме вече постигнатия опит. Предложението на комисията дава солидна основа за постигане на тази цел. Надзорният съвет ще изпълнява всички надзорни дейности, които са обект на дейността на ЕЦБ и ние ще се опитаме да избегнем евентуалните конфликти на интерес между двете функции. Освен това, Разглеждаме вътрешните процедури, които ще ни дадат възможност да разделим съответните работни потоци, които да подкрепят пък съответните две функции. Втория въпрос е свързан с надзорната рамка и участието, евентуалното участие на страни извън еврозоната. Ние се опитваме да обясним, че основната ни дейност свързана с създаването на този паричен съюз, е всъщност да се отчете това, което се е случва в еврозоната. Опитваме се да разбием този порочен кръг, в който се намираме в момента. В същото време трябва да подчертаем ясно, че се опитваме да създадем паричен съюз, като поддържаме и засилваме единния пазар, тъй като едината валута и единния пазар са ключови стълбове на растежа и просперитета в Европа. И двата елемента трябва да бъдат запазени и укрепени. ЕЦБ приветства възможността страни извън еврозоната да участват в единния надзорен механизъм. Участието на други такива държави членки ще подсили още повече приключването на работата по единния пазар. С тази оговорка за субект като ЕЦБ, чието основни правомощия и възможности за взимане на решения са ограничени до еврозоната, е, Тук се повдигат редица правни въпроси по отношение на налагането на задължения и даването на права на държави членки, които не са в еврозоната. Нашите правни служби, заедно с тези на Комисията Европейския съвет, разглеждат възможностите за участие на страни, които не са в еврозоната, в рамките на правните ограничения, заложени в нашия устав. Третия въпрос е да се види как ЕЦБ ще отговаря за своите надзорни действия пред гражданите на Европа и техните избрани представители. Независимостта на надзорната функция е важна, но отчетността също. Това всъщност са двете страни на една и съща монета. Като се има предвид характера на задачите по надзора и необходимостта от оперативно сътрудничество с други органи, особено което става въпрос за фискални разходи, то трябва да отбележим, че трябва да има стабилни механизми на отчетност, които да легитимизират високата степен на зависимост. Комисията предвижда в своето предложение един и надзорен механизъм да се подчинява на парламента и на Европейския съвет. Повдигнати са въпроси относно графика на работа и кога ще започнат нашите надзорни дейности. Независимо от графика на работа. Смятам, че е важно регламента на съвета да влезе в сила, както се е предвижда от 1 януари 2013 година. Това ще ни даде възможност да започнем подготвителната работа максимално бързо. Обсъдих основните аспекти на единния надзорен механизъм. Съюза на финансовите пазари ще бъде непълен без да има измерим прогрес по отношение на общия режим за преобразуването на проблемни банки. Липсата на такъв режим увеличи разходите за фалит на банките за дънакоплаците. Освен това, в момента е много сложно да се управляват фалите на банки, особено в трансграничен мащаб. Един общ механизъм за преобразуване на проблемни банки е, ще е изключително важен за управляване на кризи по един добър начин. В заключение, Еврозоната прави напредък по отношение на полагането на ни стабилни основи на своята работа. Вярвам, че през октомври и съответно през декември правителствените и държавни ръководители ще потвърдят своята ангажираност относно стабилността и необратимостта на еврото, като приемат дългосрочна визия за економическа и паричен съюз. Този процес още не е дал своето видимо отражение върху ежедневния живот на гражданите, които са изправени пред тежки проблеми вследствие на кризата. Разбирам колко е труден живота за много хора, особено у нези, които са загубили своята работа или работното им място е несигурно. Процеса на е, промени и създаването на устойчиви публични финанси и устойчива економика може да е болезнен в краткосрочен план, но в крайна сметка това са реформи, които ще доведат до устойчив растеж и ще допринесат за подобряване на социалната справедливост чрез плащане на данъци и чрез избягване на преследването на корисни интереси. Уверен съм, че еврозоната и нейните по-слаби членове ще излязат от кризата по-силни и ще имат по-добре функциониращи економики. Това ще е от полза за всички граждани на Европа. Много ви благодаря. Okay, um... И така, аз ще продължавам да задавам въпросите по тройки, тъй като това е економично. Е а, освен това има известно припокриване. Значи първите са Берхард Балц, Елиса Ферера и Силви Голар. Благодаря, госпожо председател. И аз бих жела да говоря за финансовите пазари в Европейския съюз, защото държавните и правителствени ръководители говориха за а, механизмите. Добре, да започнем отново, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Бих желала да говоря за това, че държавите, държавните и правителствените ръководители говориха за механизмите и говориха за Европейската централна банка. И така, държавните и правителствени ръководители говореха за надзорния механизъм, включително ЕЦБ. Това може да означава много различни неща. Това означава, че може да се позоваваме на експертизата и репутацията на Централната банка. Аз съм от Германия и ние много силно вярваме е, в Централната банка, но какво може да се случи, ако надзора от ЕЦБ не проработи в началото? Това може да доведе до е, определени опасности да бъде риск за вашата репутация. Не смятате ли, че ЕЦБ би трябвало да ангажира съществуващите структури във връзка с надзора. Бихте ли разглеждали това? Втори въпрос. Например, включването на държави, които не са в. в а, еврозоната и те биха могли да бъдат препани камък за самата еврозона, защото това би могло да бъде а, сложно. Аз разбирам а, съображенията на ЕЦБ, но много държави а, вървят а, по пътя към еврото и може би надзорния механизъм а, трябва да има възможност и за присъединяване, и за излизане от еврозоната. А, може би би трябвало да обърнем нещата. Онези, които не биха искали да бъдат ангажирани, да имат тази възможност. Можете ли да е, коментирате това при създаването на тази структура? Елиса има думата. Елиса Ферейра. Благодаря, госпожо председател. Първо бих желала да под да поздравя Централната банка за взетите от нея решения, особено за създаването на преки парични операции. За това че по този начин се изпраща сигнал на пазара. Казвайки това, искам да ви попитам какво смятате за бъдещето. Смятате ли, че тази намеса ще бъде достатъчна или просто една стъпка в един по-сложен процес на запазването на държавния дълг и в формата, в която искаме той да бъде? На втория, втория ми въпрос е свързан с условността, той е свързан с с предишния ми въпрос. Тогава, когато налагате условия на определени страни, важно е да се разбира как, е, е, как се позиционира местната централна банка тогава, когато се изпълнят вашите препоръки, а резултатите в економиката са различни от а, първоначалните предвиждания, може ли Централната банка да оцени а, е, последиците на препоръките си, особено когато става дума за част от тройката? Тогава ще се разглежда ли възможността тези първоначални препоръки да доведат до растеж, защото аз не съм сигурна къде, откъде ще дойде вашата динамика на растежа. Това трябва да, да дойде от търсенето, но в повечето държави, независимо от това дали имат излишъци или дефицити, те изпълняват политика на ограничаване на разходите, откъде ще дойде а, търсенето. На трето място споделяне на бремето на етапа на, решав... на вземане на решение. Ще бъде много важно да има механизми за принос към един общ фонд за вземане на решение, което трябва да е различно от фонда за гарантираните вноски. Силви, благодаря госпожо председател, господин председател, че сте тук. Аз няма да задавам въпрос на председателя на ЕЦБ, защото тогава ще ми дадете отличния отговор, представен от а, вашия отличен личен съвет и ще ми кажете, че това е решение на съвета и че за в бъдеще може би ще има в надзора и жени. И сега ще премина на италиански. Искам да кажа на Марио Драгия, а не на председателя, нещо друго на човека, здравомислещия човек. Как виждате следващите 7 години като ръководител на една институция, която иска от всички да се модернизират, да включат повече жени и в крайна сметка вие сте ръководител на една институция от миналото, която назначава само мъже. Вие поехте вашата позиция, говорихте за по-малко дискриминация в ЕЦБ, какво можете да кажете за тази а, отчетност, за която говорихте? Отчетността на Банковия съюз, така както вие казвате, защото това е много важно но съвета не обръща ни най-малко внимание на онова, което говори парламента. you По първия въпрос беше за взаимоотношението между единия надзорен механизъм и съществуващите надзорни структури. Спомням си, че още от самото начало, аз мисля, че казах това, първото ми публично изявление след предложението на комисията, всъщност след съвета от юни, беше следното имаме национални надзорни структури, и в повечето случаи, няма да кажа в повечето случаи, се оказват компетентни, те познават местните условия, познават историята, имат традиции, имат добри служители. И би било немислимо ЕЦБ да ги а, замести. Ние от тогава насам работим с тях доста активно и в известен смисъл това, което аз им казах на последното заседание, беше, че ние сме неизменна част от един и същи проект. Не става дума да се раздели надзора на две сфери. Напротив, всички ние ще решим, тъй като те ще присъстват на този надзорен а, съвет и ще вземаме съвместно решение. Ще бъде съвсем естествено да се реши а, кога да се действа на централно де, е, равнище и кога на местно равнище. Това не означава, че местните, националните надзорни органи няма да имат думата. Напротив, те ще бъдат част от общото вземане на решение. Това е много важно да се разбере, защото а, тогава а, в противен случай хората ще смятат, че едни неща се решават във Франкфурт, а други на място. Напротив, а, решенията ще се вземат съвместно. В някои случаи решенията ще се изпълняват логично на местно равнище, други на централно, но винаги с участието на националните надзорници надзорни органи. Сега, по ангажирането на държави извън еврозоната, тук позицията на ЕЦБ е съвсем открита. държавите не членки на евросистемата са поканени а, да участват и те а, би трябвало да имат същите права, както и членовете на държави, и държавите в еврозоната. Ние трябва да работим по разпоредбите, за да може да се намери а, удовлетворително решение. По въпроса за преките парични операции, аз искам да кажа, че в момента имаме напълно ефективно предпазен механизъм, за да може да се спазват разпоредбите. В известен смисъл отговора на въпросът ви тук е... Аз ще започна отзад напред. Откъде е, проистича раз растежа. Това може да бъде от фискалната политика. Един от източниците за растеж, не единствения, това може да бъде от изключително ниското равнище на лихвените проценти. Но това ниско равнище не означава ниско равнище на процентите при даването на е, заеми. И това не става поради фрагментирането на пазара в еврозоната. Според нас най-големия принос към растежа в еврозоната е преодоляването на сегашното състояние на фрагментирането на банките, за да може да се реактивира процеса. Това означава да се реактивират каналите за предаването на паричните под потоци, за да не се потискат кредитните потоци и вариациите да не бъдат толкова голяма, колкото е днес. Разбира се, растежът също така трябва да проистича от а, предприемането на структурни реформи, но в този смисъл преките парични операции са предназначени за да премахнат една от причините за фрагментирането, а именно реденоминацията. Аз на предишното изслушване говорих за това, че една от причините може да е свързана с тази перверзна връзка между държавните дългове и банките. Именно там се крие структурния елемент на фрагментирането. Нашия план за бъдещето е да имаме един единен надзорен механизъм, един орган, който взема решение. И ам, в крайна сметка а, механизма е предвиден именно за това. Аз мисля, че най-големия принос към растежа за в бъдещето ще дойде от преодоляването на финансовото фрагментиране, типично за последните три години. Сега по въпроса за условностите. А, ние не налагаме условия. А, не, ние ги налагаме. Н- ние искаме а, това като а, необходимо, но недостатъчно условие държавите да а, се а, впишат в а, е, една програма, да се търси а, ангажираност на Международния валутен фонд а, за оценяване на условията. Защо правим това? Защото сме убедени, че нашите парични политики, дори извънредните, нестандартни, стандартните действия биха били неефективни, ако съответните държави не предприемат необходимите реформи. Както съм казвал и по други поводи, ние започваме с държави, които са с лошо равновесие, т.е имате очаквания, които генерират деструктивни сценари, независимо от това как напредва съответната страна. Следователно се намесва ЕЦБ. Това достатъчно ли е? Не, не, е, защото не бива да забравяме как са се оказали тези държави в лошо равновесие, защото са преследвали лоши економически политики или никакви политики. В продължение на 10 години, докато останалия свят се е променял. За да а, се ходи, да може човек да ходи, му трябва два крака. Това е логиката на условията. И третата част на въпроса е споделянето на бремето. Това ще бъде основно съображение при определенето какъв да бъде фонда за вземане на решение и намиране на решение. Това а, може би е най-трудният въпрос, но не би трябвало да бъде първия, с който да се занимаем. А, фонда не трябва да бъде много голям. Това не е фонд за изваждане от кризата, а за намиране на решение, за финансиране и, а, в периода, а, в който трябва да се вземе решение какво да се спаси, какво да се продава кой кредит да се спасява и кой да не се спасява. И аз мисля, че това е много важно в първия етап да решим правните основания на този фонд, така че в крайна сметка да може да се постигне една обща основа за вземане на решение в еврозоната. Четвъртия въпрос всъщност беше за мен лично. Аз съм 100% за модернизирането. Вие знаете от предишния си опит. Винаги съм се опитвал да разглеждам институциите, да оценявам как те са работили в миналото. Аз много високо ценя а, е, това, което вие окачествихте като отличния ми персонал, но естествено винаги има а, има място за подобрение. В ЕЦБ няма дискриминация, искам да подчертая това, но ЕЦБ, подобно на всички институции, може да направи много, за да се подобрят нещата и може да очаквате. Когато 23 мъже вземат решение, това е дискриминация. Не разглеждайте реалността такава каквато е. Нещата някъде са се объркали. Е, ние не определяме а, е, членовете на управителните съвети, националните органи ги изпращат. Аз просто исках да помоля Марио Драги е, да се намеси. Да, може да разчитате на това. И както казах е, по време на предишното изслушване, вие сте напълно права. Когато погледнем към последните 10 години говорим за финансовата криза и всички финансови кризи са управлявани от мъже. Така че мисля, че е крайно време това да се промени. Добре, кризата беше причинена от мъже, казва председателката. Всички ние знаем това. И сега бих желала да напомня на Марио, че ние наистина помолихме ЕЦБ като много важна централна банка да подскаже на други централни банки, които познава, той познава много добре, че е добра стратегия да изпращат и жени, за да няма само доминиращи мъже в ЕЦБ, защото винаги мъже са ръководители на централните банки и ние настояваме по този въпрос от много отдавна. А сега да продължим по-нататък с следващия въпрос, който аз а, мисля, че трябва да приветстваме госпожа Бинди от Бундестага. Жан-Пол Гозес. Благодаря госпожо председател. В контекста на настоящата криза в банковия сектор бих искал да знам кога ще бъде назначен новият член на управителния орган на ЕЦБ. Well, if I'm not mistaken, we are... Ако не греша, ние сме във ваши ръце. Uh, and we are in the hands of the... Uh... Да, а ние сме в ръцете на съвета. Искам да приветствам и делегация от uh, приятелите на Американския конгрес. Мисля, че сте наблизо. Да, добре дошли в нашата комисия. Добре, сега вече мисля, че можем да се завърнем към дневния ред. Дерк, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Драги, говорихме за банките, но аз искам да поговорим и за вашата банка, тъй като вие говорите за потенциалност, добро управление и възстановяване на доверието. Преди две години цената на новия седалище на ЕЦБ се увеличило от 850 милиона до 2,5 милиарда евро. Така че, както виждате, вече надхвърляте значително бюджета си, а сметката ще бъде платена от европейските дънакоплатци. Така че вие препоръчвате бюджет на строгост, но самите не я спазвате. За така, че през вас, господин Браги, да продължите да строите в Франкфурт, каквото и да се случва. Като член на тройката ЕЦБ учи правителствата в Гърция, Португалия и Ирландия как трябва да правят бюджетни съкръщения. Едновременно с, с това се очаква от тези и да допринасят а, за увеличение бюджет за новата сграда на ЕЦБ. Въпросът ми смятате, че това е справедливо. Ако погледнете макетът на тази сграда, тя е много прозрачна отвън, но дали е толкова прозрачна и отвътре? Защо не публикувате протоколите от срещи на управителния съвет на вашата банка? Сигурна съм, че това е много интересно четово. Благодаря ви. Ще имаме по три въпроса, каза председателката. Думата има Ева Жоли. Благодаря ви, госпожо председател. Господин управител на Централната банка, бих искала няколко разяснения относно преките парични транзакции. От комуникето от 6 септември става ясно, че в някои случаи може тази програма се прилага за държави и членки, когато те, се завършат, когато те възстановяват своето влияние върху пазарите последното ви изказване, обаче се казва, че тази програма ще бъде на разположение само на държави членки, които вече напълно са възстановили достъпа си до пазарите. Бихте ли, ако обичате да разяснили това объркване? Относно Банковият съюз, неведнъж ще подчертавали колко е важно да има много ясно разделение между паричната политика и надзорната политика на банковия сектор в рамките на ЕЦБ в това отношение. Не веднъж се подчертаваше възможността от конфликт на интереси при надзорната функция и нейното влияние върху паричната политика. Искам обаче да ви предупредя за една друга опасност в обратната посока. Какви според вас може да бъдат конфликтните ни интереси на мисията на паричната политика върху политиката за надзор на банковия сектор при липса на ясно разделение. Искам също така да разясните какво евентуално могат да бъдат последствията от пълно прехвърляне на задачите, свързани с надзора на управителния съвет на ЕЦБ към друг нов управителен или надзорен съвет в рамките на ЕЦБ от гледна точка на демократичната отчетност. Смятате ли, че разпоредбите на член 130 от договора засягат и пълномощието на евентуален нов надзорен съвет или смятате, че със законодателите могат да, да упражняват по-добър демократичен контрол при пълно прехвърляне на правомощите, включително и по отношение на провеждането на бюджетни проверки и разследвания. Какво ще се случи освен това, ако се появи евентуален конфликт на интереси? Кой ще бъде арбитър в, на този конфликт? Вие самият ли? И бих искал също така да се възползвам от тази възможност за да окажа подкрепата си и на госпожа Голара и отново да подчертая, че е много важно да има равновесие между половете. Настоящото положение наистина е скандално и трябва да се гарантира, че ще има и жени в управите ми свети хора, които не идват само от Голдман Сакс. Председателят сега от името на Обединената левица Мариса Матиас. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на господин председателят на Европейската централна банка за присъствието му тук днес. Искам отново да се върна на въпроса за корекциите и да ви попитам дали смятате, че програмите, които прилагате, функционират. Не веднъж споменахте, че става въпрос за програми, свързани с сериозни трудности с гражданите, че има увеличаване на безработицата но има също така и засилване на рецесията. Както виждате, по резултатите от вашите програми не са положителни. ЕЦБ участваше много активно в този процес, затова има въпрос към вас. Виждате какво се случва в Испания. Казвате, ЕЦБ не налага условия, но самото налагане на тази програма е условие. Колко програми ви трябват преди да си дадете сметка, че този подход не дава необходимите резултати? Запознах с един доклад за Португалия, в който се казва, че в Португалия има много сериозни проблеми. Въпросът ми е възоснова на какви показатели са направени тези заключения. Твърдите, че няма значителен напредък. Въпросът ми е какво взимате предвид от тук? Дефицита или безработицата? Какви са показателите, които използвате и които показват, че гражданите, които показват на гражданите, че наистина има някакъв смисъл от тяхната да саможертва? Председателката. Благодаря ви, ще ви помоля да отговорите на тези три въпроса и да бъдете кратък, защото вече доста напредваме с времето. Първо, относно цената на новата ни сграда. Има няколко причини за увеличаването на бюджета. Първата е инфлацията в секторът на строителството и материалите. И тук се обяснявам разлика от 300 милиона евро, а останалата част е 50 милиона увеличение, което е свързано с различни правни проблеми, Така че смятам, че тук може да говорим за увеличаване на бюджета само с тези 50 милиона. Относно протокол от нашите заседания, да, сигурно съм, че това може да бъде интересно четиво, но не смятам, че липсата на публикуване на протоколите е знак за липса на прозрачност. ЕЦБ е прозрачна институция. Вземете за пример броят на публичните изказвания, речи, бюлетини, прескомуникета. комуникета те са много повече, отколкото издава и публикува която и да е друга централна банка по света. Дали трябва да се публикуват протоколите от заседанията, аз лично съм отворен към подобна идея, но това няма как да стане утре или други ден. Трябва да се обмисли много внимателно, защото нашата институционална рамка не е същата като в Обединеното кралство или като в Съединените щати. Европейския съюз не е държава и това трябва да се вземе предвид, за да се избегне повторното национализиране на паричната политика. Всички представители на правителствата и представителите на централните банки са там в качеството си на експерти и не представляват своите държави. Така че целта ни е да си вършим работата по възможно най-прагматичен начин, като едновременно с това много държим на прозрачността. Въпросът за достъпа до преки парични транзакции. Преките парични транзакции не могат да заместят достъпа до пазара. Така че държавите членки трябва най-напред да имат достъп до пазара. Преките парични транзакции няма да замесят този достъп, просто защото а, има просто обяснение и то е липсата на а, финансов надзор, и, което го прави недопустимо съгласно договора. Относно новите надзорни а, правомощи и задачи. Както казах и от самото начало, ако задачите ни се увеличават, трябва да се, да се увеличи и нашата отчетност. И ние сме изцяло в ръцете на законодателите и от тях зависи какви правила и какви изисквания за отчетност ще ни наложат. Ние сме съгласни да се подчиним и да спазваме най-високите възможни изисквания за прозрачност и отчетност. Но това въпросът е дали програмите за оздравяване в отделните държави членки работят и дават добри резултати или не. Неднократно сме обсъждали този въпрос. Питате ме, има ли някакъв смисъл от тях? Аз съм съгласен, саможертвите са истински и се правят от е, доста време насам. И въпросът е съвсем уместен. Има ли, прогре... има ли напредък и къде е той? Според мен виждаме напредък в много държави членки. Намалява цената на единица работна ръка, намаляване на дефицита, увеличаване на износа. Така че се виждат положителни знаци. Виждаме, че за първи път Португалия емитира облигации преди седмица. Ирландия също дава добри знаци. Тя започна първа да изпраща знаци за напредък и там напредък е най-значителен. Така че, да, трябва да си имам предвид и проблемите, и постигнатият напредък по отношение на економическите реформи. Благодаря ви. Marisa you about Greece. About Greece? Yes. I, I we had a on Yeah. Мислех, че ще има въпрос по отношение на Гърция. Всъщност, вече го чухме. Значи Марта и Ханс Петер Мартин и Пабло. Това са тримата колеги, които следват. Благодаря, госпожо председател. ЕЦБ измисли тази програма преки парични операции, за да защити еврото чрез купуване на облигации на вторичните пазари. Какви са вашите очаквания? Доколко ще е голяма тази система на преките парични операции? Втори въпрос. Как ще стерилизирате тази ликвидност? С други думи, какъв ще бъде източника на финансиране? Третия ми въпрос е свързан с това, което казахте, че се наслагат условия на правителствата, вие купувате облигации от инвеститорите. Къде ще окажете натиск, за да може да се накарат правителствата да спазват условията? Тук има една дихотомия. Купувате от инвеститори, а налагате натиск върху правителствата. Благодаря. Ханс Петър Мартин. Благодаря. Искам да повдигна един конкретен въпрос. Виждаме, че има сега дисбаланс от 1 трилион евро. Мислехме, че има прехвърляне на риск от банките към централните банки. Въпрос е, съгласен ли сте, че съществува такъв дисбаланс от 1 трилион и смятате ли, че Съюза се разпада възоснова на всичко това? Това ли ще видим като последица, защото в Германия ще има 100, даже стотици милиарди евро, които ще трябва да се използват за механизма за стабилност. Много повече от тези 290 милиона, които бяха определени от Конституционния съд на Германия. В САЩ имаме ФЕД, има пряка връзка на подчинение между него и банките. Съжалявам, че не мога да говоря на италиански, казва оратора. Защо да няма нещо подобно в Европа? По отношение на счетоводния баланс. Вие приемате система, според която страните могат да бъдат изнудвани и това може да доведе до разпадане на еврозоната. Председателката, искам да напомня, че би трябвало вашите въпроси да са в рамките на минута и половина, за да може Марио да отговори в рамките на 3 минути. Ако ви отнемате от неговото време, естествено, че той няма да има 3 минути. Пабло, благодаря, госпожо председател. Господин председател, Банковия съюз поражда страсти в съюза. Вие винаги сте го защитавали. Ние също. Целта на комисията е той да започне работа на 1 януари 2013 година, за да може банките да бъдат поставени под програма за надзор. Вие самия определихте тази цел. Виждате във вестниците обаче, че за някои хора това е невъзможно. Можете ли да потвърдите, господин председател, че ЕЦБ е готова само след три месеца да поеме надзора на банките, както планира Европейската комисия. И можете ли да ни дадете информация за това как ще се организира точно работата в тази връзка по отношение на преките парични операции, те са свързани с реформи и фискална консолидация. Смятате ли, че това е решение на раздробяването на финансовите пазари? което виждаме. Освен това, може ли ЕЦБ да направи нещо по-различно от тази система на преки парични операции, за да върне нормалното състояние на пазарите? В случай, че не съществуват условията за започване на тази програма ОМТ, преки парични операции. Мисля, че това са всъщност е, трите въпроса. Моя лист е, е малко неясен тук. Колко голяма е тази програма преки и парични операции, всъщност неограничена. Големината трябва да е такава, че програмата да изпълни своите цели. Ликвидността, която се създава, ще бъде стерилизирана, както направихме с СМП. Така че няма да има нетно създаване на ликвидност по силата на тази програма. Условията са част, неразделна част от програмата. Ние сме убедени, че без условия преките парични операции няма как да работят. И имаме опит в рамките на СМП. По отношение на дисбаланса, за който говорихте. Има две причини. На първо място различните степени на способност в еврозоната. Някои страни имат дефицит по текущата сметка, други имат излишък. Потоците в рамките на еврозоната са свързани с различното високото ниво на доверие, което инвеститорите и спестяващите имат в различните банкови системи. Има депозити и изтичане на капитали от някои страни към други страни. Съответно има две причини. Втората причина е онази, с която се опитваме да се справим сега. Ако възстановим доверието в еврозоната, в банковите системи на еврозоната. И аз очертах трите важни стъпки в тази връзка и програмата, която ще създадем, за да премахнем риска от реденоминация, то можем да очакваме, че този дисбаланс ще намалее, защото парите няма да се налага да преместват мястото си от една банкова система в друга, защото няма да има липса на доверие. Всъщност през последните три месеца видяхме пристигане на депозити в някои от уязвимите страни. Това се случва за първи път от много дълго време насам. Това показва, че възстановяването на доверието води до положителни тенденции по отношение на намаляването и стабилизирането на дисбаланса. В тази връзка мерките, които предлагаме, намаляват рисковете за определени страни. Втората причина е свързана с текущата сметка. Излишъка по текущата сметка и различните степени на конкурентоспособност. Аз съм убеден, че освен ако страните не върнат своята конкурентоспособност, то ще е много трудно. Не може да имаме съюз, в който някои страни са постоянни кредитори и други страни, които да са постоянни длъжници. Част от това пребалансиране ще се постигне чрез възстановяване на конкурентоспособността и чрез структурни реформи в сферата на услугите, на трудовите пазари, на производството. ЕЦБ не би трябвало да поеме надзора след 3 месеца. Има един период на постепенно въвеждане и ние предвиждаме една година – за приспособяване на съответните структури в тази връзка. Регламента на съвета влиза в сила на 1 януари 2013 и ние можем да започнем след това работа с националните надзорници, за да създадем системата. Общо взето си даваме една година, за да изготвим концепцията. По отношение на условията, Не съм сигурен дали правилно съм разбрал вашия въпрос, но ако няма условия, ОМТ не може да работи. Целите на ЕЦБ са да поправи каналите за трансмисия на паричната политика – а за да стане това, трябва да има изпълнение на необходими условия. Благодаря. Всъщност, групите размениха местата си. Мисля, че следващите трябва да са Арлин Маккарти, Софи Инетфелд и Дирк Епинг. Арлин. Um, Благодаря. Съвсем накратко. Надявам се, че ще успя да си изкажа бързо. Оценявам високо факта, че когато погледнете страните, които не са в еврозоната и тяхното участие в Банковия съюз, има правни въпроси, които трябва да се уточнят. В Швеция банките общо взето управляват банките в Естония. Същото въжи за Чехия, например. Нордея, например, е базирана в Швеция, но работи и в Финландия. Както каза шведския премиер, защо трябва тези страни извън еврозоната да се присъединяват към банковия съюз? Ще прехвалите ли гаранциите и към тях? Има ли рискове за тях? Има ли рискове за потребителите, които имат а, сметки в а, банки, в еврозоната. Много въпроси зададох всъщност. Благодаря. Софи, благодаря. Първо по отношение на банковия съюз. Смятате, че схемата за гарантиране на депозитите е неразделна част от банковия съюз, но Германия не е готова да приеме нещо подобно. Изглежда смятате, че това може да се създаде в крайна сметка, но какво ще стане, ако нещо подобно не се случи? На второ място искам да разбера какво смятате относно изказването на трите ястреба, както ги наричат. Холандия, Германия и Финландия. А именно, че е, някои активи трябва да останат е, национална е, принадлежност и не може да се намесва е, тук е, механизма за е, стабилност. И на трето място, някои страни като Германия и Холандия имат по-високи лихми в момента 3 до 4%. 3-4% всъщност е против вашите цели за този аспект. Какво смятате вие? Дирк. Благодаря, госпожо председател. ЕЦБ отчела ли е потенциалния негативен ефект, последици от намаляването на действието на преките парични операции, в случай, че има, например, нарушаване на условията от един участник. Разбрахте ли въпроса, господин председател? На второ място имам въпрос по отношение на банкия. Вчера с комисара Алмуня обсъдихме този въпрос. Оставам с впечатлението, че Испания е сляла няколко регионални банки, за да създаде една голяма банка, която е твърде голяма, за да фалира. Има обаче е, други компании, Иберия, например, Ел Паис или Реал Мадрид, даже футболен отбор, те са взели заеми. Искам да попитам, тези токсични активи няма ли да рефлектират отрицателно? Защото дори да се помогне на банкия, все още ще има много проблеми в испанската економика. Това е като да махнем едно огледало от стената и стената да падне. Благодаря. Марио Драги. По първия въпрос. В случаите, в които споменахте, ясно е, че има нужда от работа, но не можем да кажем, че нищо не е направено. Как работи надзора днес? Имаме надзорни съвети. Съвети от надзорници и нов единен надзорен механизъм. Той ще е част от тези надзорни съвети. Така че от тази гледна точка няма да има големи промени по отношение на структурата на надзора. Тук имам предвид и филиалите на банки от еврозоната, извън еврозоната и обратно. Така че надзора в момента се осъществява чрез надзорни съвети. Имаме надзорници и в страната Думакин, и в страната приемник. Сега един надзорен механизъм ще включва надзорника в страната Думакин. Всъщност рамката съществува. Единният надзорник ще е член на единния надзорен съвет. По отношение на достъпа до ликвидни средства, отговора е не, защото паричната политика е политика на суверенните банки, които са в страните от еврозоната. По отношение на гаранциите за гарантиране на депозитите, това е много важен елемент, но той отнема време. Когато говорим за такива гаранции, говорим за мютуализация на банкови рискове. С други думи, някои спестяващи в определени страни ще трябва да поемат на плещите си рисковете, свързани с банки в други страни. Преди да се направи това обаче, ще трябва да се разбере какво точно има в тези банки. Ето защо тези три стълба надзор, гарантиране на депозитите и преобразуването на проблемните банки, трите са еднакво важни. Времето ще покаже. Трябва да имаме единен надзорен механизъм, който да следи банките, рисковете и да прави оценка на онова, което се случва. И след това ще се решава относно взаимното приемане на риска. Това е процес, който трябва да върви постепенно, защото не искате да разрушите националните схеми за гарантиране на депозитите. Много често, когато се появява един нов субект, не знаете какво точно ще се случи. Legacy assets is I, I don't want to comment on по отношение на така наречените legacy assets, активите, за които говорихте, колкото по-бързо се разсеят съмненията относно какво е легаси и какво не е легаси, толкова по-добре. Това разделение се споменава дълго време и сега трябва да има пояснение. Не смятам, че има голяма разлика между прогнозата за растеж на МВФ и нашата. Ние казахме, че излизаме от второто три месече с много отслабена дейност. Същото вероятно ще въжи за третото три месече. Въобще тенденциите са отрицателни. Не искам да съм прекомерен оптимист по отношение на растежа. А по отношение на инфлацията, нека да не забравяме, че мандата на ЕЦБ включва да се следи инфлацията в еврозоната и тя трябва да е под, но близо до 2% за цялата еврозона. Инфлацията в рамките на отделни страни не представлява проблем за ЕЦБ, но когато става въпрос за структурни проблеми, те трябва да бъдат решавани чрез макропруденциални инструменти и повечето от тези инструменти трябва да бъдат създадени на национално ниво с помощ от центъра. Така че основният ни мандат е свързан с инфлацията в еврозоната. Третия въпрос беше свързан с преките парични операции, но не мога да си спомня въпроса. Дирк Епинг. Господин председател, въпросът беше следния. След като създадете тази програма, преки парични операции, ако се наложи да я замразите временно, какво ще се случи? Ще има ли проблем? Господин Драги, този проблем беше споменат на последния съвет. Ще ви прочета онова, което прочетох на последната пресконференция. Преките парични операции няма да се осъществяват, когато една определена програма е обект на преглед и тази система, преките парични операции ще продължи след като се приключи прегледа и се гарантира спазването на условията. Има много различни промени, които могат да възникнат. Може да има различни преговори, различни стимули. Е, няма какво повече да кажа тук. По отношение на банкия, вие споменахте рисковете, които се натрупват. Както знаете, Испанското правителство и комисията, а и ЕЦБ в момента водят разговори относно създаването на дружество за управление на активи. Там ще се прехвърлят активи на някои банки, включително банкия. Не знам дали сега е уместно да споменаваме и да обсъждаме преговори, които текат все още. Следващите трима са Марио Мауро, Удо Булман и Астрид Люлинг. Благодаря, госпожо председател. И така, господин председателю, драги, позволете ми да се върна отново към условността. Благодаря за подадените а, обяснение, но според мен ми се струва, че не е възможно да се отрича, че условността е, предполага е, от, отказ от суверенност, може би доброволно, но все пак това е отказ от суверенност. Е, и тук става, се поставя въпроса за демократичната де, е, легитимност. Не би ли било добре държавите членки да озаконят този аспект, като променят договорите? вместо да се позовават на довода, че условията представляват е, вариация на договорите, която проистича от факта, че този проблем не е част от европейската а, ре... и също така как ще се осъществява общоевропейския надзор е, като е, във връзка с дългосрочните инвестиции? Господин е, председател Драги, искам да използвам и аз ам, да искам да говоря на на родния си език, а вие да ви помоля да си сложите слушалките. Господин председател, напълно подкрепям въпроса на господин Мауро за условията. Ако получи нещо като нов, ефект, нов ефективен формат на на управление, тогава ЕЦБ може да бъде преценена като ефективна част на тази система и тогава има разделяне на дейността между институциите, има условност и а, има правомощия на държавите членки. Това е добре, но а, няма съмнение, че условността е необходимо, но че има един основен а, проблем, а, а и вие сте част от този основен проблем. Условността е политически подход. А, а, това е препоръка или налагане на економическа политика. Правителствата могат да я отхвърлят. Ако парламента сбърка нещо, може да се предоговори, но тройката не може. Именно за това ние виждаме, че се горят европейски знамена в столиците на южни европейски държави. Ние живеем в демокрация и трябва да решим а, една суверенна институция трябва да реши дали парламента е прав или не е прав. И ще подкрепите ли идеята, че парламента и нашата комисия има много важна роля да каже как ще се прилагат условията, защото това е в интерес на държавите, за които говорим. Говорим за на... супранационален парламент в този контекст. Астрид? Благодаря ви, госпожо председател господин председател на Европейската банка, кампанията за включване на повече жени в управителният ви съвет, който беше поддържан от господин Мерш, отново беше повдигната тук знаете, че в този парламент много обичаме митовете и легендите. И тук мисля, че в момента слушаме митът за добросъвестната жена срещу мъжът, който е носител на всички пороци. Спомням си, че госпожа заместник председателя на комисията, госпожа Редник, много отдавна каза, че ако имаше повече жени в Брюксел, нямаше да се сблъскваме с същите тези проблеми. И тук отново слушаме една легенда, а именно, че жените нямат нищо общо с кризата от 2008 година. Но за нещастие това изобщо не е вярно. Всъщност две жени са в основата на двата скандала в Lehman Brothers и Goldman Sachs. Два скандала, с които сте много по-добре запознати от мен. Нямам време да ви разкажа какво точно са направили те, но мога да ви препоръчам да се прочетете тази прекрасна книга, която съдържа всички подробности. Всичко това го казвам, защото е важно да погледнем реално какви са фактите, вместо да обобщаваме по такъв начин и да разказваме абсолютно безсмислени неща. Аз през цялата си политическа кариера, откакто започнах да занимавам политика през 1973 година, аз се боря за равенството, за възможности за равни възможности с жените, но смятам, че не бива да се правяме и какви са реалните факти, защото една подобна благородна борба трябва да се основава на конкретни факти, а не на митове и легенди. И все пак, господин председател, искам да ви задам и един въпрос. Бих искала да ни кажете нещо повече за принципа на децентрализация, който ще бъде приложен в рамките на механизма, единния механизъм за банков надзор. Въпросът ми е как ЕЦБ може да гарантира, че националните органи работят за системата, а не, не слушат само в в полза на националните интереси на държавата, където се намират. Доколкото разбирам, трябва да има много близък и много активен диалог между ЕЦБ и националните надзорни органи. Без разбира се да забравяме, че ЕЦБ носи отговорността на последна инстанция и съответно ЕЦБ трябва да разполага с необходимите средства, за да поеме тази отговорност. Благодаря ви. Марио, the floor is yours. Марио, имаш думата. По първите два въпроса мисля, че а, те са доста свързани. Мисля, че ние говорихме за това, че трябва да се споделя суверенитета на супранационално равнище в фискалните и бюджетните реформи, а сега и в сферата на а, структурните реформи. Значи, не е нужно да ни убеждавате, напълно сме съгласни с това, чукате в отворена врата. И така, това е много важно. А, и всичко, което може да бъде постигнато на тази основа е, е едно значително подобрение в управлението на еврозоната. ЕЦБ винаги ще застане на тази страна. Сега по специалното позоваване на активирането на преките парични операции. Искам да кажа, че не ние налагаме условията. Искаме да сме сигурни обаче, че нашата про, програма е ефективна, че тя е в рамките на мандата и не замества действието или бездействието на правителствата. Така че от тази гледна точка условията, които са свързани с преките парични операции, са от основно значение. Ние знаем, че тези преки парични операции няма да са успешни. Знаем го от опит, знаем го и от когато размишляваме по ситуацията. Следователно, това няма да бъде полезно за процеса, защото ще разруши стимулите, както се случи всъщност миналата година. Имам предвид стимулите, правителствата да действат и да предприемат необходимите реформи. А, предвид бъдещето обаче, колкото по-бързо въведем супранационално споделяне на суверенитета, толкова е а, толкова по-добре. Държавите са взаимосвързани, взаимообвързани в вземането на економически решения, които могат да повлияят понякога отрицателно и други държави. Така че аз мисля, че би трябвало да преодолеем тази чисто национална гледна точка в прилагането и на, на тази економическа политика. По последния ви въпрос, струва ми се, че не разбрах съвсем точно въпроса. Бихте ли пояснили? Vous ne m'avez pas compris, je veux bien да, аз имам един съвсем точен въпрос. Аз направих едно изявление във връзка всъщност това нямаше нищо общо с Лейман Brothers. Е. Да, да, да, това разбраха. Какво не, не разбрахте въпроса? Добре, ще повторя въпроса, защото Искам наистина да ми говорите малко повече за принципа за децентрализация, който се въвежда в рамките на механизма на единен банков надзор и как ЕЦБ може да направи така, че националните органи да работят добре с системата, а не да обслужват изцяло интересите на държавите членки. Аз казах, че доколкото разбирам нещата, страната Не би трябвало да се провежда много тесен диалог между ЕЦБ и националните надзорни органи, като се има предвид, че ЕЦБ отговаря според мен като последна инстанция и че ЕЦБ би трябвало да има възможност да, а, изпр... да а, изпълни тази своя отговорност. Извинявам се, че не разбрах отговора, казва господин Драги. Да, напълно сте права. Да, това наистина е една загриженост, която трябва да се разгледа, трябва да се разгледа чрез обмяна на а, партньорски натиски, когато тази система а, се а, а, приложи, тя трябва да бъде съпътствана с, обмяна, с, об, с обмен между надзорните органи. Тоест би трябвало да има обмяна подмяна на размяна на партньорски натиск и по този начин да се а, да се преодолеят тенденциите националните органи да обслужват тези национални интереси. И мисля, че позицията на националните надзорни органи всъщност е много открита, много конструктивна, когато говорим за изграждането на този един надзорен механизъм. И за мен това е наистина една много успокоителна изненада. И вече можем да разгледаме и следващите въпроси. Питър Саймън, Лиам Хуан Хог, Фейо. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда да кратък. Има две различни сфери, които бих искал да разгледам. Ако предположим, че ЕЦБ заеме позиция и ако да кажем има някакво решение, което да бъде предложено от държави, които не са в еврозоната, ще се съобрази ли ЕЦБ? Тоест ролята на ЕЦБ в международната, в общата структура а, ще може ли да бъде свързано с правителствените заеми и с проблеми, които не бяха постигнати през последните две години? А ние ще видим, че във връзка с надзора им се разчита на националните органи. Някои работят добре, а други не. Може ли да се предположи, че банкови надзор прави грешки, че може би ще има а, грешки и в бъдеще. Ще има провали в бъдеще и въпросът е с фонда за преструктуриране има а, ще има хора, които ще проявят доверие, което ще бъде в тяхна вреда. Ако се предприемат економически мерки или валутни мерки, ще се окаже, че не разполагаме с доверието на инвеститорите, тъй като е имало човешки грешки, в резултат на които те са загубили много пари в миналото. Благодаря, господин председател. Позволете ми да ви поздравя. Вие отговорихте на въпроси на колегите за ситуацията в Португалия и вие казахте, че не отдавна имаше успех успешно решение на един дългов проблем и че, им, и че друг транш отпуснат на Португалия. Вие смятате ли, че Португалия ще може да се върне е, на пазара в 2013 година, септември, както беше предвидено? А как вървят нещата? На второ място имаше критика на тройката и на модела, а, който според някои води до повече безработица, по-малко търсене а, в национален мащаб. Може би държавите ще се окажат в ситуация, от която няма връщане назад? И какво ще кажете на държавите, които правят тези жертви, за да може да прекусят реката? Добър ден, господин председател. Европейската централна банка закупи държавен дълг на Гърция на вторичните пазарни деривативи и то на много изгодни лихвени, цен, лихвени проценти. Така че се предполага, че добавената стоеност ще бъде от близо 8 милиарда евро. Към програмата за преки парични операции може да се вземе факта и, че ЕЦБ увеличи общите си, общата си бюджетна линия с 3,6 милиарда евро през тази година. Знам, че ЕЦБ е ограничена от статута си, но искам да припомня, че ЕЦБ не е търговска банка и че през февруари 2012 година тя каза, че няма общо с преструктурирането на гръцкия дълг. Така че тук, в такъв случай смятате ли, че е нормално е да, прави, да постига подобни печалби и положение, че тази ликвидност може да се прехвърли към реалната економика в която имаше процес на преструктуриране, който все още не е показал положителни резултати до момента. Имам и един въпрос относно Испания. Какво ще направи ЕЦБ, ако лихвите проценти в Испания продължават да се увеличават и какво ще направи ЕЦБ, ако Испания откаже да поиска помощ от Европейският а, а, механизъм за стабилност? Благодаря ви. Um, По първия въпрос мисля, че отговорът е, че е изключително важно надзора, за да може да се предотвратят грешки и изненади. Много често обаче банките се провалят независимо от качеството на надзора. Именно за това за да може да е, е изключително важно да има механизъм за вземане на решение, защото това ще даде възможност държав... правителствата да а, оставят институции да вземат решение без да се а, създава ситуации, като например при Lehman Brothers или при по-малки банки. Аз мисля, че това е много важен стълб в нашата в нашия нов съюз на финансовите пазари. Това е много важно от гледна точка на надзора. Да не забравяме, че това, което се случи в Штатите, засегна 200 200 банки, повече от 200 банки през последните няколко години, а имаше много малко последици в системата за плащания. Именно за това е много важно да имаме още един крак, на който да се опрем. По въпроса за Португалия мога да кажа, че корекциите всъщност вървят и приспособяването върви по-бързо, отколкото се очаква. Економиката преминава към една по-експортно ориентирана економика, подобрява се конкурентоспособността, дефицита по текущите сметки се подобрява. Може би дефект дефицитът ще падне по 3% от БВП в 2014 година. Позицията на ЕЦБ по отношение на Португалия е да а, признае този напредък и да помогне в сферите, където това е необходимо. И добрата новина в известен смисъл е, че Португалия пусна 3 годишни облигации миналата седмица, като идеята е, че правителството е в състояние, ще бъде е, в състояние да получи достъп до пазарите в предвидените срокове. В по-общ смисъл, подобно на Ирландия, Португалия е пример, че е, жертвите не са само цел. Ние е, вие ми споменахте любезно думите, които съм използвал че а, а, жертвите докараха някои от държави до средата на реката, която трябва да се пресече, където теченията са все още тежки, но ние, за нас е важно да се вижда другия бряг на реката, а някоя а, мъглата, която пречеше да се види от срещния бряг, вече се поразсея и вече има известна представа за това какво ще се случи с еврото след десетина години. Сега има малко повече яснота в сравнение с, с онова, което се говореше на срещата на върха през юни. Сега сме малко по-уверени, че можем да постигнем напредък както на национално, така и на европейско равнище и на равнище еврозоната в, на националните политики и в създаването на нова рамка за дългосрочния хоризонт на еврозоната. Сега по печалбите. Печалбите се разпределят на държавите, които са членове на Европейската система на централните банки и след това вече зависи какви са националните разпоредби в съответните държави и членки. Тогава те се прехвърлят в националния бюджет и тогава националното правителство трябва да реши какво да направи с тези печалби. Например, в някои случаи националните правителства приемат идеята, че тези печалби могат да бъдат повторно използвани за финансирането на програми за приспособяване в държавите следващи и програмите на еврозоната. В други случаи може да отида тези средства в националните бюджети. Не искам да разсъждавам умозрително за това, за а, и испанския случай. Преките парични институции са един механизъм за гаранция за намаляване на рисковете Размера му е определен предварително, но той не е безусловен. Размера ще бъде достатъчен, за да се премахнат тези рискове и всички условия, които би трябвало да съществуват, за да може преките парични операции да започнат да функционират, но както казах, и сега Гунар, който тук е, има въпрос и след това и аз имам въпрос. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, искам да ви задам два въпроса. Първо, в множеството ни обсъждания на предложението за банковия съюз, винаги някак си се усеща идеята, че няма да успеем да спазим правилата и условията за надежност, които се представят днес. Например, относно обединяването на дълга над 60%. Това обаче е доста парадоксално, защото се опитаме да изградим доверие към новият пакт за стабилност. Едновременно с това се опитваме да постигнем някаква ситуация и предвиждаме, че държавите, някои държави членки няма да успеят да спазят тези правила. По този начин ми се струва, че имаме прекалено много изисквания и че не се съсредоточавам достатъчно върху изграждането на надежността на нашите институции. На второ място, ако погледнем макроекономическият контекст на Европейския съюз, повечето държави и членки и повечето големи економики има да се справят с сериозен държавен дълг и сериозен дефицит до 2020 година. Това означава, че от макроекономическа гледна точка навлизаме в период на свиване. От друга страна, банковото законодателство по отношение на капиталовите изисквания като цяло е разумно законодателство, но идва в същия този момент, което създава опасност от двойно свиване и двойно, така да се каже, намаляване на кредитоотпускането и въпросът ми е как смятате да уравновесите и да подобрите тази опасност. Благодаря ви. Председателката. Ахнет вече ви запита в някаква степен за разделението на държавите членки на еврозоната и държавите извън еврозоната. Тя даде пример с Швеция. когато отговаряхте за докладите на Ликанен, споменахте, че банките в Еврозоната са много различни, предполагам, от банките в Обединеното кралство и Съединените щати. И това е вярно, защото в щатите и в Обединеното кралство има много големи международни банки. Така че моят въпрос е как ще запазим целостта на единия пазар и как ще наложим един набор от правила, който да може да се прилага в цялата еврозона и извън еврозоната, като едновременно с е, това е, вземем предвид и по-големите банки и банкови групи, които е, надхвърлят този обсек със сигурност ще има емиграция и двете посоки, а именно това искаме да избегнем. Искаме да запазим целостта на единния пазар. Смятам, че предложението за един набор от правила е добра стъпка напред в разрешаването на този проблем. Може би трябва да надхвърлим идеята за този един наръчник и да предвидим единна методология за изчисляване на риска. Знам, че има такова предложение в пакета на комисията. Андрея вече спомена този въпрос. И аз самата ще разгледам подобна, подобна идея в областта на застраховането. Нещо на идея, която ме притеснява и което със сигурност притеснява и колегите, които работят по банковия съюз. И това е, че трите елемента няма да влязат в сила едновременно. Това има въздействие за единият надзор. Ще има проблеми, ако ги няма защитните механизми. И от правна гледна точка ще бъде трудно да си изготви законодателен акт, имайки предвид следващият елемент, без да сме сигурни, че той наистина ще влезе в сила. Ако ги няма за защитните механизми, то отново отговорността се прехвърля на национално равнище. И Именно до такова положение ще се стигне, ако трите елемента не влязат в сила едновременно. Така че няма смисъл да се изготвя законодателство за даден елемент, основавайки се на евентуалното съществуване или влизане в сила на друг елемент. От правна гледна точка това е неразумно и затова бих искала да чуя мнението ви по този въпрос. Благодаря ви. По първия въпрос, доколкото разбирам, основните ви притеснения са свързани с най-трудната част от економическата ни политика, а именно обединяването на риска. За мнозина тази стъпка е жизненно важна за постигането на напредък. Едновременно с това, за мнозина е много важно това да бъде стъпка след напредък, който вече трябва да бъде постигнат преди това. Т.е. това е последната стъпка в процеса на напредък. Преди обсъждахме въпроса за общата схема за гарантиране на депозитите. Обединяването или митуализацията се основава на доверие. Основава се на убеждението, че всички държави членки смятат, че тяхната национална економическа политика е от общ интерес. Основава се на споделянето на суверенитет, особено в а, фискалната и бюджетна област, но и не само в тези две области. Тук се засягат и структурните реформи. Ясно е, че държавите членки трябва да могат да насърчават економически растеж и от тази гледна точка – те стават част от общият договор, възоснова на който може да се изгради доверие. И могат да се преодолеят проблемите, свързани с обединяването на риска. Както виждате, това е един процес, който ще отнеме време и най-вече който изисква политическа воля за споделяне на националният суверенитет. И то на свръхнационално равнище, на наднационално равнище. Вторият ви въпрос. Да, в миналото допуснахме грешки, опитвайки се да наложим регламенти или а, специфични надзорни оценки, които се оказаха прекалено проциклични и които само влушиха положението. Преди сме обсъждали този въпрос. Редици идеи са много добре, много добри от хипотетична гледна точка, но когато се достигне, когато се стигна до прилагането им на практика, те трябва да се прилагат последователно. Много често една добра идея, която не се прилага в правилния момент, може да има негативни последствия. Не веднъж сме обменяли мнения по този въпрос и аз винаги съм настоявал, че е много важно да имаме правилната последователност. Важно е, когато се изготвя новото законодателство за регулаторната рамка, трябва да се запитаме как, какво трябва вече да е на място и функциониращо преди влизането в сила на новото законодателство. Така че в това отношение съм напълно съгласен с вас. Мога ли само да те уточня нещо? Първият ми въпрос беше свързан с факта, че голяма част от дискусите, свързани с а, обединяването на дълговете и факта, че трябва да се обедини дългът над 60%, едновременно с това пакта за стабилност изисква да няма задлъжнялост над 60%. Новият пакт за стабилност подчертава, че 60% е максималният предел за държавния дълг. Господин Драги, Жените тук говорих за общата рамка. Не исках да навлизам в конкретните подробности, свързани с това обединяване, защото има различни идеи. Но основната ми идея беше какъв ще бъде окончателният ни отговор. И мисля, че по този въпрос трябва да. Върху този въпрос трябва да се съсредоточим, тъй като има сериозно разминаване на гледните точки по този въпрос. Относно единния пазар, мисля, че сте напълно права. Трябва да сме сигурни, че няма да допуснем система, в която да има миграция или регулаторен или разминаване в регулациите, което да подрони единият пазар. Създаването на един наръчник е много разумно предложение и мисля, че всички заинтересовани страни трябва да работят по неговото изготвяне. Новият единен надзорен механизъм сам по себе си, според мен, няма да създаде нови проблеми за единия пазар. Ясно е, че банковите структури, които трябва да бъдат под надзор, са различни. Ето защо имаме нужда от един набор от правила за постигането на целите, свързани с надзора, спазвайки и зачитайки различните бизнес модели в отделните страни членки на Европейския съюз. Затова пак казвам, идеята да се работи по единен правилник е много разумна и трябва да подкрепим. Относно законодателството, мисля, че сте права. От техническа законодателна гледна точка би било по-уместно, ако може да изготвите законодателен документ, който да обхваща и трите стълба. А подходът стъпка по стъпка който е много по-уместен от приложна гледна точка, сигурно значително осложнява работата на вас като законодатели и вероятно ще забави целият законодателен процес, но такава е действителността и трябва да се справим с нея. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката. Да, забавянето на съкратния процес определено ще направи 1 януари труден за спазване срок. Много ви благодаря за присъствието, благодаря ви за отговорите. За нас винаги е радост да присъствате на заседанието на нашата комисия. И съм сигурна, че ще продължите да работите с много усилия и много енергия по различните въпроси, включително и въпроса за равенството на половете.